Добро утро на всички! Преди да пристъпим към дискусията, искам да направя някои съобщения. Ще ги направя на румънски язик. Ние приветстваме решението на няколко парламентарни комисии да пристъпим към интеринституционални преговори, както беше съобщено на 15 януари. Председателя не е поискал искане за гласуване от парламента съобразно член 69c, параграф 2, следствие на, коме... на което комисията ЕКОН и ИТРИ могат да пристъпят към преговорите. Това беше съобщението. Сега можем да продължим работата си. Пристъпваме е, към краткото представене на следните два доклада. Първо доклад на господин Дюран относно диференцираната интеграция. Незабавно ще дам думата на господин Дюран за представене на доклада му. Безкрайно благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че пристъпвате. Е, това затопля душата ни тази сутрин. На първо място искам да благодаря онези, които присъстват, а именно представителите на парламентарната комисия АВКО. Всички, които работиха с мен, в частност господин Жоре Гуин, е, който не само работи с мен по този доклад, но също така и по неговия доклад, защото неговия доклад за диференцирана интеграция е следствие от предложението на комисията, прословутите пет сценария, които председателя на Европейската комисия дойде да представи прави тук. Този доклад е относно третото предложение на комисията, което разбира се е в полза на Европейския парламент, а именно Европейски съюз, който напредва и който дава възможност на тези, които да напредват, да напредват. В е, името на тази логика представяме този доклад. Едва ли трябва да настоявам на факта, че преживяваме много важен момент за Европейския съюз – Брексит, колко трудно ни чуват гражданите, но най-вече е опасността да навлезем в Европа на няколко скоро скорости, а именно Европа на първа или на втора, дори на трета скорост за някои. Трябва да запазим единството си. Е, това е предизвикателството, пред което сме изправени и което трябва да се справим заедно. Има различни възможности по силата на доклада в рамките на договора и по други начини. В рамките на е, договорите парламента настоява за така наречената клауза пасарал, за да излезем от логиката на единодушието, което блокира решението. Говорим и за така наречения опт-аут, Първоначалното право трябва да остане еднакво. Ако някой иска да влезат отново в Европейския съюз или приемат цялото законодателство или влизат в логиката на партньорството. Това е много важно. Трябва първоначалното право да остане еднакво за всички страни, да няма различни страни спрямо първичното право. За нас това е нещо изключително важно. За нас е много важно Европейския съюз да постави общи ценности и основни права те да бъдат прилагани, да няма възможност Европа, в която има разлики, да има отстъп по основните права. Естествено ще се върна и на евентуалните събития, които могат да настъпят. Ние от все сърце желаем в Европейския съюз да има стълб, които да са и социални, и свързани с околната среда, и с економиката. По този начин този Европейски съюз ще стане същински фундамент и ще може да върви напред на такава основа. Това е развитието, към което се стремим. Господин председател, настоявам на необходимостта Европейския съюз да върви напред напред с един глас, да няма Европейски съюз с няколко скорости, с няколко класи. Но все пак тези, които искат да вървят напред, да могат да го направят. Господин председател, благодаря ви, благодаря госпожо комисар. Господин Лайнен има думата. По е, процедурата за спонтанни изказванията, двама колеги са поискали думата. Първо господин Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Темата е особено интересна. Но е, тук нямаме достатъчно е, присъствие, което е жалко. Сега диференцираната интеграция. Е, имаме, например, Шенген, в който не участват всички държави членки. Имаме и еврозоната, където също не всички участват. Тоест, Значи има държави членки, които имат разрешение, които имат по силата на отделни протоколи, следват различни правила, както Дани или други. Тоест, правилата за тези държави членки, които искат да върват пред останалите напред, е, са предвидени в структурата на Европейския съюз. Сега е, тук става дума за политически аспект. Кои държави могат да се, използва, да се възползват от това, за да си сътрудничат, да работят заедно по определени теми и да вървят напред? Е, някои страни имат специфични проблеми, както например Гърция. Гърция е под режим на стрикни економии. Тоест, тя на нея се пречи да участва в групата на предващите. Значи е, има е, специфична система, отделна е, система за някои държави членки за определен срок от време. Може би това ще даде възможност тези държави да се възмогнат и да се присъединят към останалите. Сега, господин Епидидеус. А, Диференцираната интеграция е неясно понятие. Объркано понятие, понятие, което трудно може да се осъзнае. Възоснова на подобна диференцирана интеграция някои страни се опитват да подронят настоящата структура на Европейски съюз, в полза на Европейски съюз на няколко скорости, когато принципа за равенство ще бъде пренебрегнат и някои страни ще се окажат по-силни от други. Някои е, страни е, биват превърнати в пари и ако не са богати, няма да могат да бъдат в крачка с останалите. Това ми е, напомня фермата на Джордж Орвел, където той казва, че всички животни са равни, но някои са по-равни от останалите. Твърди се, че трябва да бъде изоставен принципа за единодушие. Какво означава това? Това означава, че някои страни ще бъдат отслабени и малките страни повече няма да могат да защитават правата си. Тъй като цитирах Оруел, искам да кажа, че ако не реагираме на подобна тенденция, Европейския съюз ще преживее 1984 година Джордж Оруел. Господин Епитедеус, приемате ли е, синя карта от господин Лайнен? Разбира се. Да, господин колега, тук що цитирахте, че всички животни са равни, само че някои са по-равни от останалите. Ние бихме е, могли да го кажем по различен начин. Има по-големи и по-малки държави членки. Но ако сте съгласни, че при 27 или 28 държави е, винаги е, трябва да изчакваме, докато всички са готови или в състояние да, да направят нещо, тогава трябва да сте съгласите, че някои страни трябва да има възможност някои да върват напред вратата е отворена за всички, разбира се. Всички животни са е, равни, но някои са по-бързи, други са по-бавни и това трябва да се отчете. Е, Благодаря ви за въпроса, господин Лайнен. Е, както вие знаете, както и ние знаем, Европейския съюз почива на принципи и на ценности. Един от принципите е принципът за равенство, друг е принципът за солидарността и третия е принципът за сътрудничеството, което означава, че в този Европейски съюз всички държави членки трябва да са равни помежду си, да се сътрудничат и да работят заедно. Не следва по-силните държави да наложат волята си на останалите, трябва да се намери начин за е, координация и е, за постигане на споразумения. Има някои страни, и някои въпроси, които се разглеждат единствено от гледна точка на големите страни, не трябва да бъдат изтласкани в периферията малките страни. Председателя, благодаря. Сега давам думата на комисаря. Господин председател, уважаеми депутати, този доклад е една добре дошла реакция прямо Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа доклада ще послужи за добра основа преди срещата на върха в Сибио. Както беше отбелязано, има различни виждания за това какво представлява диференцираната интеграция. Дали тя е нещо добро или лошо. В някои държави членки тя се разглежда като положителна стъпка към по-задълбочената интеграция. В други държави членки тя се разглежда като нещо разделящо. Бялата книга на Комисията за бъдещето на ЕС представи, както знаете, пет възможни сценария за обсъждане. Третия сценарий представлява един вариант, според който някои отиват по-далеч е, и съответно създават възможности за по-добра, по-дълбока интеграция, като естествено остават отворени за всички от тези, които искат да се присъединят. През последните години видяхме как тази динамика може да помогне в решаването на нови предизвикателства. Тя наистина дава тласък на интеграцията. В Европа сега имаме шенгенското пространство, имаме економически и паричния съюз. Това са само два примера, но има и други. През последните години виждаме как все повече държави членки искат да се присъединят към определени форми на сътрудничество. Надявам се и вярвам, че същото ще бъде валидно и за ПЕСКО, постоянното структурно сътрудничество, тъй като европейците трябва да бъдат обединени в светлината на променящия се световен ред. Има примери от сферата на правосъдието, например създаването на Европейската прокуратура. През 2017 година 20 държави членки от общо 25. Защо 25? Защото 3 имат клауза за неучастие. Та 20 държави членки се съгласиха да участват в засиленото сътрудничество и съответно да се създаде институция за борба срещу престъпленията, извършени срещу бюджета на Европейския съюз. Други ще се присъединят в последствие. Диференциацията, знаете, се основава на схващането, че тя е втория най-добър вариант, защото останалите форми на интеграция би трябвало все пак да имат преимущество. Всички форми на сътрудничество трябва от своя страна пък да са отворени към присъединяване. Затова Комисията миналата година започна един дебат за това какво трябва да бъде нашето нормотворчество, как то да стане по-ефикасно. Трябва да се отчитат всички възможности, които дават договорите. Трябва да се позволи, според нас, вземането на решения чрез квалифицирано мнозинство в области като данъчната политика или околната среда, например. По този начин ще се избегне блокажа и би трябвало да се даде възможност за засилено сътрудничество там, където не е възможно да има единодушие. Особено когато говорим за области, които са много близко до сърцата на гражданите. Комисията очаква вашата подкрепа във всички тези инициативи. Благодаря, госпожо комисар. Така приключваме с дебата. Гласуването ще е днес. Преминаваме нататък към втория доклад. За днес в дневния ред Става дума за доклада на колегите Лайнен и Том. Заглавието на доклада е Стратегическо проучване ОИ 2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на съвета на ЕСА. Давам думата и на двамата докладчици и Олайнен. Скъпи колеги, госпожо комисар, гражданите очакват да се вземат решения и е, преди всичко е, законите, които се правят, да са е, прозрачни, да са разбираеми. Е, те очакват това в, от нас в националните държави, но още в по-голяма степен го очакват от Европейския съюз е, е, защото е, ние все повече се отдалечаваме от хората. Следователно, нужда ни е повече прозрачност на европейско равнище, даже повече отколкото национално равнище. В положение сме, където този парламент е всъщност една открита, един от, е, е, една открита институция. Всичко, което правим, трябва да е видимо. Нашите заседания се предават по интернет, нашите заседания са при отворени, открити врати, е, така че ние сме един от най прозначите парламенти на света, с което можем да се гордеем. Но не стоят така нещата при другите законодателни органи. Е, държави, е, съвета на министрите, където 28 държави членки членки участват. Това е една черна котия, там много от нещата застават зад при закрити врата, врати. Е, нещата са малко подобрени, но са далеч от е, желаното. И е, следователно трябва да настояваме и втората камера, съвета на министрите, да бъде да работи при пълна прозрачност, не само при гласуването и приемането на закони, но и при 150-те подготвителни групи. Те трябва да работят абсолютно прозрачно прозрачно. Е, значи, това накара омбудс, е, госпожа омбудсмана да се захване с тази тема и е, извода е, че ние също с парламента настояваме за пълна прозрачност и във втория законодателен орган. Те трябва да заседават при публични заседания и подготвителната им работа също да е видима. Това особено се отнася до тай, тай, е, принципа на, на секретност при е, изготвяне на документите. Знаете, че е, много, върху много документи има гриф е, с ограничен достъп. Знаете, е, че е, това е една някакси. Е, е, устаряла е, концепция е, и е, трябва наистина да изясним съвета кое е секретно, кое е конфиденциално, кое може да бъде споделено с обществеността. Прозрачността на съвета е необходима и защото министрите всъщност идват от своите национални столици, решават нещо в Брюксел, след това разказват в столиците си в държавите си съвсем други неща. Е, трябва е, да бъде проследим е, процеса на гласуване, да се види кой как е гласувал. Е, за колегите от националните парламенти е трудно да кажат как са гласували техните държавни или правителствени ръководители. И е, след това те се връщат, както казах, и разказват истории, на които може да се вярва, може да не се ря, вярва. Е, тоест, е, така, това дава е, храна е, и повод за създаване на конспиративни теории и подхранва е, също така е, е теориите на е, популистите и националистите, които които само това чакат, за да е, пуснат в публичното пространство разни е, сензационни истории. Е, това наистина съвета трябва да дава пример за добро управление за държавите членки, но и за останалия свят. Така че благодаря на колегата Тум и на другите участвали в изготвяне на този доклад. Надявам се в 12, когато гласуваме, да получим голямо мнозинство. Благодаря, господин Лайнен. Сега госпожа Тум има думата. Uh, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, госпожо комисар, първо искам да благодаря на омбудсмана за работата й. Преди около два години тя започна е, е, проучване на прозрачността на решенията в съвета. Е, имаме предвид най-вече регистрация на позициите на държавните члени в подготвителния период. По препоръката трябва да се направи това, което е разумно, обаче съветът не чу. Те просто не отговориха на писмото й. Ето защо тогава тя се обърна към парламента и поиска подкрепа. По време на първите ни заседания по този въпрос, австрийското председателство обеща да се вземе с проблема или поне да предоставя някакво обяснение. За момента австрийското председателство приключи без да даде отговора. Надяваме се, че румънското председателство ще работи по различен начин. Прозрачността в съвета се обсъжда от 25 години, но нещата почти не са се променили. И има една малка победа, като например достъп до документи при обществено обсъждане, за което настояваше както парламента, така и омбудсмана. Това подчертава нашата роля. Ние сме ускорител за промени, катализатор за промени. В съвета се твърди, че работата им е същинска дипломация, но ролята на институциите междувременно се промени. И съвета и парламента в момента са законодатели. Ето защо е, те трябва да работят по сходен начин. Парламентът стана по-прозрачен. Е, всички заседания на парламентарните комисии, както господин Йоланен, току-що подчерта, всички доклади и изменения са на лице. Е, позициите на всеки депутат е, са обществено достояние. Ето защо съвсем логично също трябва да се отнася и към съвета, и към срещите на Корепер в частност. В договорите ясно е подчертано, че решенията трябва да се вземат колкото се може по-близко до гражданите, особено когато се има предвид времената на Брексит, е, които съдържат е, два куршума, ние трябва да бъдем колкото се може по-близко до гражданите, колкото може по-прозрачни. Тоест и двете институции трябва да бъдат открити и прозрачни. Изключително важно е да се отчитаме. Това е необходимо като законодатели. Ако е, гражданите не са доволни, те могат да посочат с пръст парламента. Но това, което хората не виждат, че нашата работа е резултат резултат от битка между парламента и съвета. В съвета, когато държавите членки имат много категорична позиция, те излагат в Брюксел. Това е проблем и за парламента и за медиите, защото националните парламенти твърде късно са уведомени за решенията на тяхното правителство в съвета. Ако изобщо са уведомени, защото много често те изобщо не са уведомени, в доклада се подчертават и други въпроси. Благодаря на Йолайнен за сътрудничеството в парламентарната комисия. Бих отправила призив към парламента парламента да подкрепи този доклад, защото това е доклад за прозрачен демократичен процес. Председателя, благодаря. Сега пристъпваме към процедурата за спонтанни изказвания. Четири колеги са поискали думата. Госпожа Каничи първо. Благодаря, господин председател. Прозрачността в законодателния процес на Европейския съюз е от съществено значение, ако искаме европейците да вярват на Европейския съюз. Гражданите имат право на информация, трябва да знаят какво се случва, когато се създава европейското законодателство. И освен това, гражданите трябва да могат да видят каква позиция вземат техните представители, независимо дали са избраните представители в Европейския парламент или нези, които са в съвета на ЕСА. Брюксел не трябва да се разглежда като черна котия, като място, където а, има вземане на решения чрез пазаралъци при закрити врата. Ние можем да помогнем да се повиши доверието на гражданите. Има, естествено, мерки, които са насочени към повишаване на прозрачността и тя се повиши действително през последните години. Съвета обаче трябва да демонстрира наистина готовност да премине към максимална прозрачност, както призовава и омбудсмана. Необходимо е да има ясни критерии за това кога един документ може да е с гриф лимите. Благодаря, господин Мариас. Е Благодаря. Наистина, темата, която обсъждаме днес е особено важна. През 1993-та бе е, публикувана книга, където се го, бе засегната темата за прозрачността. Там гражданите даваха различни препоръки в това отношение. Сега обаче сме свидетели на един театър. Съвета има, играе две роли и на изпълнители, и на законодателен орган като законодателен орган той трябва да е, работи е, прозрачно. Ние трябва да можем да виждаме всички документи, да четем всичко е, е, това, което държавите са е, казали на заседанията, как, как са гласували да виждаме. Е, това дава възможност да се упражнява контрол. Е, също така националните парламенти е, би трябвало да са в състояние да, е, да следят е, е, процеса на работа в съвета, да знаят е, кой как е гласувал и какво е казал. Тоест, е, има съвсем е, възможни, съвсем конкретни възможности да се работи прозрачно. Трябва да има прозрачност в съвета, такава каквато и в парламента. Трябва да има прозрачност и в еврогрупата, защото там се взимат много реш... важни решения, които се отразяват на економическото развитие на целия економич... Европейски съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците. Благодаря на омбудсмана. Чудесен доклад. Тук говорим за същината на това, което обикновено определяме като демократичен дефицит. Казва се, че Брюксел е много далеч от хората, има много езици, които се говорят там и така нататък. Не, всъщност проблема е друг хората в националните парламенти и хората по принцип не могат да виждат какво се е случва в Брюксел. Някои хора казват, ето в парламента приемате различни законодателства, но никой не знае как се случва това. Съвета работи в пълна липса на прозрачност. Те работят все едно с институция само на държавите членки и не служат по никакъв начин на гражданите. Там има служители и политици, които в крайна сметка са пратени за да служат на гражданите. Аз ще подкрепя този доклад. Всички трябва да правим, между другото, нещо много важно да пледираме за прозрачност в рамките на предизборната кампания, защото всички трябва да се борим срещу демократичния дефицит в Съюза. Госпожо Алкен, приемате ли синя карта от госпожа Грапини? Госпожа Грапини, благодаря. Уважаема госпожо, напълно съм съгласна, че знаем твърде малко. Имаме твърде много изкривена информация и твърде малко точна информация. Държавите, т.е. гражданите в държавите членки на Европейския съюз не знаят какво се случва в европейските институции. И много често, съответно, те обвиняват Европейския съюз, а не националната администрация. Как да дадем по-добра информация на нашите граждани за това какви са отговорностите на европейско ниво и какви са отговорностите на национално и поднационално ниво? Мисля, че тук има едно а, замазване на нещата и то се прави целенасочено. Е, не се говори за субсидиарността, не се говори достатъчно за ролята на европейските институции. Отговор. Да, е, съгласна съм. Е, и аз описах проблема. Ако прочетем доклада на омбудсмана, ще видим, че има отлични инструменти, за да се реши проблема. В националните парламенти много добре знаят какво правят държавните правителства. Защо това да не въжи и тук при нас, за Брюксел? Много хора, всички могат да следят какво прави Европейския парламент, много е важно да се работи за пълна, за прозрачна демокрация. Мисля, че в доклада на омбудсмана има отлични инструменти за повишаване на прозрачността. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Днес Европейския съюз се възприема често, твърде често, като твърде отдалечен от гражданите. Когато говорим с гражданите, виждаме, че те не знаят кой какво решава парламента, комисията, съвета. Ясно е, и колегите го казаха, парламента работи съвършено прозрачно, докато не всички правят това. Гражданите ясно виждат, че е, комисията понякога работи при закрити врата, а съвета винаги е работил е, при закрити врата. Все едно, че играят на покер, е, всеки си крие картите. Съвета си работи така от край време. Ние не знаем какво мислят държавите членки, какво мислят тези комерджии, но на тази маса комар се разиграва бъдещето на гражданите. От тук проистича и принципа за прозрачност, правото на гражданите да знаят е, какво решават техните представители. Затова идеята за Европейски съюз в момента се обезсмисля. Надявам се Европейски съюз да може да възстанови своята легитимност. Председатели, отново давам думата на комисар Юрова. Ще започна с следния коментар. Всъщност не е работа на комисията да е, налага и да определя вътрешната процедура за работа на съвета. Комисията обаче винаги е била готова да работи за повече прозрачност е, в законодателния процес най-общо, което е една от нейните отговорности. Е, Комисията пое поста си с съответната ни ангажимент да засили прозрачността, например, директори на кабинети, комисари и така нататък се срещат само с лица, които са в регистра за прозрачност. Ние предложихме този принцип да се ползва, да се спазва и в съвета, и в парламента. И трите институции се съгласиха на това, за да е, е задължителна прозрачност, е, е, регистра за прозрачност на лобисите да е задължителен. Това се отнася и до разходите за мисии на комисарите. Приехме правила за експертните групи, е, и по стрикти правила за прозрачност за тях също. И предоставихме едно безпредседентно ниво на достъп до информация по е, текущите търговски преговори, пък и по време на преговорите по Брексит. Възоснова на предложението на комисията, парламентът и съвета се съгласиха с нас е, за междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество, което включва общ ангажимент да се работи за повече прозрачност в законодателните процес, включително е, както се полага при тристранните преговори и да се подобри връзката е, с обществеността е, Работата, както казах, продължава между е, службите на трите институции, е, които разработват е, съвместен законодателен портал, с който те се ангажираха той ще бъде един лесен начин за не специалисти да имат достъп до информация за законодателните процеси. Много информация вече е качена на този портал, ако знаеш къде да я намериш, но не винаги е лесно да се... Е, е, търсенето не винаги е лесно за хора, които не са експерти, така че това трябва да се промени в портала ако правителството, дадено правителство е, е, или съвет желая да публикува допълнителна информация, това е мястото, където тя може да бъде поместена. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебата по този доклад. Гласуването е днес. Сега на следващия. Добре дошла, госпожа комисар Малстром. Така че минаваме към следващата точка в дневния ред, което е дебат по нарушаване правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава първия доклад е, на тази тема е за Азербайджан и по-специално случай с Мехман Хюсейнов. Армс, Пекарио Салут. Ще е, помоля Ребека Хармс да вземе думата. Е, Добро утро, е, госпожо комисар, дами и господа. Хубаво е, че е, можем да проследим този дебат в е, е, интернет вестника Азери, ежедневника Азери. Прочетах статия за това, че ние и колегите сме работили по тази резолюция и някак си се усеща там обвинение срещу нас, че готвим комплот срещу правителството на Азербайджан. Аз препоръчвам на журналистите да обсъдят, е, да обсъждат е, е, материалите за този вестник преди да пишат там. Избраните ми колеги в парламентарното събрание от Евронест в Азербайджан искаха да разговарят с мен. Аз се опитах да го направя преди да излезе тази резолюция, но не успях. Някогашната ми колега в Евронест, Мурадов, Морадов, сега е министър в правителството на Азербайджан. Азербайджан и той много добре знае, че моята задача в работата на Евронест е била винаги да поддържам добри е, и е, така сериозни, стабилни отношения е, с, а, между депутатите. Защо а, а, така внасяме, поставяме на дневен ред този, а, тази резолюция по спешност, този въпрос? Защото сме разтревожени от съдбата на Мехман Хюсейнов от декември миналата година. А, той е в, в гладна стачка, а, именно защото е заплашен, че преди края на неговата, на неговата присъда, той е осъден на две години затвор, отново ще бъде обвинен е, по друго обвинение и е, това го застрашава с 5 до 7 години е, след приключване на първата му присъда отлежа, излежаване на първото присъединение. Това не е, е единичен случай. Е, форума на гражданското общество в Евронес ни информира, че е, този модел се повтаря вече пети път. И е, това е повод за нашата тревога. Е, и именно за това поставихме въпроса по спешност на ДВР. ред. Апелираме към всички политически групи в парламента да се обърнем към Азербайджан, правителството, азербайджанското правителство, да освободят Мехман Хюсейнов, да не го заплашва с допълнителна присъда защото той е, е осъден за това, че направи разкритие за корупция в правителството, затова е в затвора в момента. И това той се занимава не само с проблемите в Азербайджан, там се търси връзка с корумпирани политици в Италия и в Германия. Ето защо Европейския парламент би трябвало сега да апелира за неговото безусловно освобождаване. Господин Корал за две минути. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожо комисар. Е, изглежда, че вече няма бариери пред е, президента Алиев. Посланието е ясно. Е, трябва да се разобличат корупцията и другите отрицателни явления сред властта. Мехман Хюсеинов е само един от пострадалите. Има много други активисти, борци за човешки права, които са хвърлени в затвора. Те са изтъзавани. Целта е те да бъдат сплашени, да им бъдат запушени устите. Господин Хюсейнов, в частност, беше обвинен в това, че е нанесъл побой точно на онези, които са го изтезавали. Изербайджан е на 160-то място от общо 180 държави в индекса за свобода на словото. Всеки, който се опита да разобличи деянията на представители на правителството, е сплашван, изтезаван, хвърлям в затвора, преследван по всякакви начини. Знаете, че нашите принципи са върховенство на закона, демокрация, човешки права. Тези принципи не трябва да остават само на хартия. И не трябва да се помага на Азербайджан от наша страна, освен ако положението там не се промени. Трябва да бъдат освободени безусловно всички задържани. Това е предварително условие за нашите е, бъдещи отношения. Говоря не само за господин Хюсинов, но и за други десетима журналисти, които са задържани. Ако не пледираме за нещо подобно, още веднъж ще се откажем от своите принципи и ценности. Господин Танък. Господин Танок, господин председател, преди около две години господин Мехман Хюсейнов беше осъден на две години въз основа на клеветнически обвинения. Вие знаете, че той се опита да осветли твърдения за корупцията тези, е, за които се отнася това, е, винаги е имало силни подозрения и делото срещу него е политическо. Е, по този начин настоящите власти се опитват да намерят други обвинения, за да го хвърлят в затвор за още 5 до 7 години. И тези съмнения са напълно основателни. Това не е последното дело. Този месец бяха, се водят по още 5 дела въз основа на присъди, които скоро трябва да изтъкат. Така че едва ли се очудваме е, пред вид ограниченията на свободата на словото в Азербайджан. Ние виждаме на какво, какво място заема страната в Световната класация по свобода на словото. Едно от най-лошото положение в света. За мен е удоволствие за това, че повдигам въпроса пред парламента, е, защото е, господин Хюсейнов продължава своята частична гладна стачка. Ние настояваме за неговото незабавно освобождаване и властта не повдигат допълнителни обвинения срещу него, защото Азербайджан е част от нашето източно е, партньорство и Европейския съюз поддържа добри отношения с господин Хюсейн. Господин Урбан Крес по три минути presidente en azerbaiyán la corrupción no es un. Благодаря, господин председател. Корупцията е разпространена, широко разпространена в Азербайджан. Нещо обичайно. Е, всеки, който дръзне да каже нещо, е, бива е, преследван и изтезаван. Това е положението, това е положението и с Мехман Хюсейнов, който сега, когато сега очакват допълнителни седем обвинения след първоначалните. Той е, вдигна глас срещу корумпираните е, политици и е, управляващи елит в Азербайджан. Този елит се ангажира в работи секретен заговор за закупуване на луксозни стоки от Европа и системно нарушава правата на човека съвсем организирано, като подкупва политици и журналисти в Европа за да спре възможна критика на президента и да представят положителен образ на страната по отношение на, на правата на човека. Педро Аграмон трябваше да си подаде оставката от Парламентарната асамблея на съвета на Европа след този е, и други подобни скандали. Но корупцията е, е обхванала е, неговата партия НП и той продължава да е член на Сената на Испания Корупцията се отнася и обхваща и е, е, добива на природни е, богатства в Азербайджан. Затова въобще не се споменава в тази резолюция. Но аквадукта в Южен Кавказ и 700 км тръбопроводи е, до петролен е, е, кладенец, всичко това в изграждането на тези инфраструктури очаква Европа. Така че споразумението за търговия, за присъединяване с Азербайджан трябва да бъде отменено, прекратено. ние е, се съгласихме да започнем преговори за, за асоцииране при условие, че политическите затворници бъдат освободени, но това не, не, не стана. Е, е, води се разследване за. Е, е, изпиране на пари и е, корупция, е, използвайки е, дипломатически канали за това, но в същност отново изглежда, че когато говорим за политика на съседство с, на Европейския съюз, става ясно, че различни интереси се преплитат е, с е, е, засягащи лидери, срещу които не можем да направим нищо. Госпожа Схаке. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Добър ден, госпожо комисар. Тъжно е, че още веднъж обсъждаме влушаването на положението с човешките права в Азербайджан. Под лидерството на президента Алиев и вице-президента съпругата му. Всички журналисти, борци за човешки права, които осветляват случаите на корупция, са хвърляни в затвора, задържани по всякакъв начин, изтезавани. Въпреки всичко, тази година, т.е. миналата през лятото, комисията подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджан. Искам да кажа, че нито едно споразумение за сътрудничество не може да служи като извинение за затваряне на очите пред нарушенията на човешките права. Азербайджан е на 163-то място от 180 в индекса за свобода на печата. Това е нещо шокиращо. Десет журналиста в момента са хвърлени в затвора. Има много различни веб страници, блогове, които са блокирани. Всъщност някои от най-светлите умове на страната са я напуснали, защото техните семейства или те самите са били сплашвани. Всъщност подобни сплашвания сме виждали и в миналото. Спомняте си за случая с Хадиджа Исмайлова. Беше глобена тя с 23 000 евро. Това е 10 пъти над годишния доход на глава от населението в страната. Знаете за нейния конкретен случай. Има и много други подобни. Като цяло положението с човешките права е отчаяващо. Навсякъде има хвърляне в затвора за различни престъпления, сплашвания, запушване на устата на различни активисти. Мисля, че Азербайджан трябва да вземе предвид различни постановления и решения на последно място това на Европейския съд по човешки права. Ние трябва да заявим ясно, че споразумението за партньорство може да просъществува само ако има зачитане на човешките права, демокрацията, върховенството на закона, те са най-главното. Не може да ги загърваме. Това са условия, за които ние ще се борим и на по-късен етап. Има систематично преследване на активисти в областта на човешките права. Това вече стана ясно. Призоваваме и върховния представител госпожа Могерини да осъди нарушаването на човешките права в Азербайджан и да се присъедини към нас в призива за освобождаването на всички политически затворници и журналисти, както и представители на опозицията. Благодаря госпожа Гомеш за две минути. Когато говорим за човешки права, за върховенство на закона като основа за нашите действия, но също така и за нашите действия спрямо трети страни, в частност съобразно споразумения, по които в момента водим преговори с Азербайджан, това не е риторика. Зависи от хора като вас, госпожо комисар Манстрем, както и от Федерика Гамарини, да постигне резултат, да знаем какво точно става. Защото е, случая в Азербайджан е скандал. Вижте какво става. Делото Мехман Хюсейнов. Е, той унагледява това, за което говорим. Обаче можем да говорим и за други, като Байлов, Мехмедов и изобщо той просто беше отвлечен в е, Грузия и беше отведен в Азербайджан, за да бъде мъчен в затвора. Защо? Защото тези хора, тези храбри мъже, говорят за корупцията на режима на Алиев. Е, Невероятно е, че въпреки всички тези принципи, хората, които водят преговорите и които е, искат съгласието на този парламент, правят точно обратното. Това е позор. Очаква се от вас да постигнете резултати възоснова на тези принципи, да направите една същинска преценка на ситуацията. А ситуацията е такава, каквато току-що беше описана от преждеговорившия. А, именно Мехман Хюсеинов е обект на натиск и на мъчения. И това не се отнася само за него. Сега госпожа Моника Николай разпространи едно писмо. Ако прочетете това писмо ще си спомните писма за диктатурата в Португалия по времето на Салазар и диктатурата на Чаушеско в Румъния. С други думи, всичко се прави, за да не приемем резолюцията, която ще гласуваме днес. И, както каза колегата Мигуел Креспо, корупцията, която е, под, се подклажда в самия Европейски съюз стига до Азербайджан. Дори политици в този парламент, както стана ясно през 2013 година по време на изборите в Азербайджан, бяха купени от този режим в Азербайджан. Ние няма да допуснем това. Това не се отнесе само за Азербайджан. Ще подкрепим тези, които се борят за правата на човека и върховенството на закона в Азербайджан, но тази битка се отнася за Европейския съюз. Сега давам думата на следващи изказващ се. Госпожа Зувко. Господин председател, госпожа комисар, бих искала да благодаря на колегите за консултациите, които проведаха в случая с Мехман Хюсинов, тъй като аз съм докладчик в Сянка по Азербайджан и ние договаряхме тази, по тази резолюция. Мисля, че тя изтъква колко важни са двустранните отношения между Европейския съюз и Азербайджан. Трябва да обърнем повече внимание на новото партньорско споразумение между Европейския съюз и Азербайджан и да настояваме за правата на човека, изпазване на правата на човека и принципа на правовата държава. Е, той е един е, блогър, който работи срещу е, корупцията, председател на институт, поради което е осъден на две години затвор, просто защото публично се оплакал от лошото третиране на страна на полицията, критикува политиците и това е резултата. Два месеца преди да бъде да излежи присъдата си, да бъде освободен, той е за заплашен за, а, е, с а, е, продължаване на присъдите му с още 5 или 7 години. Е, ето защо резолюцията настоява за незабавното му освобождаване. А, би трябвало да изпратим послание, че Европейския съюз е смята да прекъсне своето сътрудничество с Азербайджан, но се опитва да продължи да се, сътрудничи и да е, Европейския съюз всъщност е единствения, който а, може да а, свърши нещо, да направи нещо, за да се засилят и укрепят а, а, правата на човека в тази държава. А, мисля, че а, трябва да се спазват принципи свобода на, на а, изразяване. А, всички три страни, които Европейския съюз, които Европейския съюз си сътрудничи, а, трябва да спазват а, тези принципи на Европейския Европейския съюз е, това не трябва да се използва селективно. Резолюцията е добра, защото тя предупреждава е, Азербайджан да спазва е, свободата на словото, е, която е, виждаме, че е на 163 място от 180, което е трагично. Използването на средства за закупуване на влияние, подкупване на политици и журналисти, с, с, това е нещо, което е много тревожно. Тази практика трябва да спре. Аз очаквам да се окаже по помощ на Мехман Хюсейнов да бъде освободен, да му се предостави медицинска грижа, защото всичко това е не приемливо в 21 век. Сътрудничеството, партньорството ни трябва да почива върху съвместни ценности, една от които е свободата на словото. Госпожо председател, госпожо, господин председател, госпожо комисар, с тези принципи не може да се прави търговия това е, подкопава и отслабва нашите е, позиции във връзките ни с трети страни, независимо от кой регион са. И е, това е, което трябва да, да прокарваме като идея и за това ще се боря аз като депутат. Госпожа Щетина. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, господа, призовавам за незабавното освобождаване на Мехман Хюсейнов, който е обявил гладна стачка в Азербайджан и се бори срещу липсата на правосъдие. Той не е единствен. Има много други е, затворници по силата на съвестта. Е, имаше един конкретен е, човек, който беше хвърлен в затвора като беше обвинен, че сътрудничи на грузинския режим. Господин Мухтарле от своя страна беше задържан. Много други опоненти са задържавани, задържани по-скоро по различни обвинения с различни способи, чрез обръщане към Интерпол, чрез сътрудничество с Русия. Всъщност Интерпол се бори срещу екстрадицията на такива политически опоненти. Знаете, че има един член от устава на Интерпол, който казва, че той никога не се занимава с подобна дейност. Интерпол съответно отказа и арестуването на а, трима депутати а, от Бако. Как можем да помогнем на Азербайджан? На първо място можем да помогнем на неправителствените организации, които се занимават с Азербайджан. Госпожа Пост. Добро утро, госпожо комисар. Добро утро, колеги. Е, това е третата резолюция, която обсъждаме по нарушението на правата на човека в Азербайджан по време на нашия мандат. Крайно време е правителството на Азербайджан да се отнесе сериозно към нашите искания. Аз настоявам е, за незабавно и безусловно освобождаване на господин Хюсеинов, както и на всички правозащитници, активисти, политически противници, активисти против корупцията, независими журналисти и блогъри в Азербайджан. Тези хора бяха арестувани и измъчвани в затвора за това, че упражняват свободата на словото и за това, че критикуват правителството си. Това не е престъпление. Това просто за мен това е право. Някои от хората търпят е, присъди от повече от 10 години, е, само защото са разследвали или са протестирали против корупцията в правителството. Европейски съюз не може да остане мълчалив, когато се потъпква свободата на словото и на медиите в Азербайджан. Ние не можем да допуснем е, измъчване, лошо отношение към ЛГДП, към правозащитниците и политическите затвори затворници в Азербайджан. Ако тези е, е, призиви останат е, е без, без, без реакция, ние трябва да предприемем санкции. Европейската комисия и финансовите органи трябва да суспендират е, всякакво финансиране за държавните структури и предприятия, както и смесени предприятия в Азербайджан. Председателя, е, благодаря. Господин Карин има думата за минута и половина. Господин председател, госпожо комисар, благодаря ви, колеги. Като председател на делегацията за връзките с е, страните от Южен Кавказ, забелязвам значителна промяна в отношенията ни с Азербайджан. Месец след месец, година след година напредъкът в гарантиране на едно силно партньорство между Европейския съюз и Азербайджан може да се измери с скокове и падения. Европейския съюз проповядва свобода на словото по света и не би трябвало следователно да си затваря очите към, за малтретиране на който и, когато и да било. Международните споразумения е, трябва е, да, независимо от е, международните е, е, споразумения, не трябва да забравяме за личните е, права, правата на индивида. Е, много е, в този смисъл се съдържа в резолюцията, която е пред нас. Нашия парламент трябва да засили това послание, като призовава комисията и външната служба да потърсят е, е, и да, да, е, да поискат Азербайджан да гарантира съответната защита, гарантирайки медицинско обслужване, помощ на семействата, също трябва да е приоритет за всички лица, споменати в тази резолюция. Силните връзки, които градим с Азербайджан, вече дават резултат това, че бе даден достъп на е, делегацията на Европейския съюз да посети господин Хюсинов е така положителен е, знак нашите отношения, колеги, трябва винаги да отразяват е, нашите ценности, но разбира се, трябва да проявяваме уважение и към всички наши партньори. Госпожа Николай, две и половина минути. Благодаря, господин председател. Като докладчик е, от името на Европейския парламент за отношенията с Азербайджан искам да кажа следните неща. Имаме три резолюции, които говорят за положението с човешките права. Доклада на Европейския съюз за Азербайджан – е много конкретен и ние подготвяме споразумение за партньорство. Мисля, че би трябвало да погледнем стъпките, които ние предприемаме в Европейския парламент спрямо тази трета за нас страна. Ние винаги сме били готови на конструктивен диалог с властите, на която и да било страна. Нека да не забравяме, че е, сме постигали понякога и успехи в областта на човешките права, като тази на господин Томатов. Европейския парламент винаги е готов да се ангажира с дипломация, да води един последователен диалог. 146 е, човека в миналото бяха освободени поради нашите усилия и това е нещо положително, нещо добро. Ако трябва да погледнем обвиненията, положението с представителството на Радио Свободна Европа в Азербайджан. Ще видим, че има официални декларации, направени от органа за администриране и контрол. Този орган казва, че един от неговите инспектори е бил обграден, нападнат Господин Хюсейнов от друга страна е, е задържан, знаете, той е обявил гладна стачка. Колеги, говорим за трета страна извън Европейския съюз с е, предполагаеми нарушения на човешките права. Мисля, че трябва да чуем всички страни. Е, винаги има риск от фалшиви новини, от дезинформация. Не можем да отдаваме приоритет на една страна в конкретен спор. Мисля, че е необходимо да действаме по този начин, иначе нашите дипломатични усилия ще пострадат. Приемате ли синя карта от Ана? каза председателя. Заповядайте. Ана Гомеш. Госпожо Николай, не сте ли съгласна че е напълно неприемливо, че режима в Азербайджан купува европейски политици, като господин Педро Аргамон, сенатор в Испания. Знаете, има разследване за корупция в неговия случай. Не смятате ли, че подобни явления подкопават доверието в европейските политици? Как може европейски политици да позволяват да бъдат купувани от подобни режими, като този на президента Алиев? Отговор. Благодаря ти, Ана. Аз съм напълно съгласна с теб. Не познавам казуса от Испания. За първи път чувам за него. Надявам се, че ще се появи малко по-голяма яснота Предполагам и се надявам, че не става дума само за конкретни голи обвинения. Ако обвиненията се докажат, ясно е, че подобно поведение е неприемливо. Мисля обаче, че ние трябва винаги да спазваме нашите основни правни принципи. Никой не трябва да бъде обвиняван без конкретни доказателства. Ние в парламента трябва да направим нещо за гражданите. Господин Касталдо за една минута. Извинява се председателя. Имате две минути, госпожа Хаутала. Е, това е важна, горда нация от е, е, Юго-Источна Азия. Преди година беше отбелязан юбилей от независимостта на тази нация. Какво стана? По време на тази церемония четирима от организаторите от митинга за отбелязване на зависимостта, бяха арестувани. Е, това е република, която е създадена законна и в момента, в който става важен играч в международната общност и има все по-близки връзки с Европейски съюз, това е ли страна, която като държава трябва да защитава правата и свободите на своите граждани? Не ми се струва, че е така. Въпреки, че имаме специални връзки с тази страна, специално моята баба е, е родена в е, Баку е, през 1860 година. През януари тя стана 103 години и ни разказва разказвала невероятни истории за детството и в Азербайджан. Но все пак ние трябва да съзнаваме, че тогава, когато Европейския съюз поставя под заплаха договорните си отношения с Азербайджан, Азербайджан, за съжаление, се отклонява от международните си задължения в съвета на Европа, в ОИСР и съвсем не на празно Комисията по човешките права на съвета на Европа и представители за свободата на медиите са изразявали дълбоко безпокойство за положението в страната, особено в момента във връзка с положението на господин Хюсеинов. Като Европейския парламент ние трябва да призовем Европейската комисия и външната служба да направят всичко, което могат, за да може правителството на Азербайджан при условие, че има по-близки сътрудничество с Европейски съюз, незабавно и безусловно трябва да освободи политическите затворници, включително господин господин Мехман Хюсеинов е, председателя. Е, благодаря е, на госпожа Касталдо. И сега давам думата на господин Колумбие. Две минути и половина. Да, господин председател. В нашите заседания в четвъртък сутринта, когато се говори за заседания по съвест, вие говорите за господин Мехман Хюсинов. Той изтърпява две години присъда за това, че изобличил авторитарния режим на Алиев. Действително е, това е един режим самодържец. Но какво прави Европейския съюз прямо този режим? Напомня, че на 16 ноември 2016 година съвета възложи мандат на комисията да е, преговаря цялостно споразумение с Азербайджан. На 7 февруари 2017 година започнаха преговори след посещението на президента Алия в Брюксел. На 11 януари 2018 година бяха прияти нови приоритети за партньорство, в частност да стане по-гъвкав режима за визите. Ние знаем, че ръководителите на Европейския съюз имат най-единствена натрапливост да увлекат нациите и народите на Европейския съюз в нова студена война с Русия Русия, е, като те са изпълнители на поправки, на поръчки. И е, за целта те е, създават все по-близки връзки с режима на Баку и не се колебаят за това. Знаем, че в момента се строи газопровод между Азербайджан и държави членки на Европейския съюз при условие, че сигурността на доставките ни на въглеводороди би трябвало да се осигурява чрез е, договори с Русия. Европейския съюз е, дава уроци, но миризмата на въглеводородите е по-силна от е, човешките права. Искам да знам госпожа Николай, която е направила доклад на Европейския парламент по новото споразумение с Азербайджан. Искам да чуя какво мисли тя. Ако вярвам на френския ежедневен дневник Либерасион, ние не сме взели отношение по други случаи по нарушение на правата на човека в Азербайджан. Например, господин Сафаров или съобщение на азербайджанската телеграфска агенция, която е просто една пропагандна централа на режима. Какво ще кажат либералите в парламента, които по принцип винаги дават уроци по демокрация? Ние е, е пренебрегнахме страданията на арменския народ в Нагорни Карабах, предизвикан от режима на Баку. За нас основният враг на народа в Кавказ е арменския народ. Нека вече да не се занимаваме с чистата си съвест, а просто да сложим край на това сближение с този режим. Господин Шогор има думата за 2 минути и 30 секунди. Rights abuses constitute a set Значи, <clears throat> нарушаване правата на човека са сериозна реалност в Азербайджан. Над 100 политически затворника лежат в тази страна където режима държи здраво в ръцете си медиите. Според брата на задържания блогер, е, всички известни е, правозащитници, журналисти в е, Баку прекарват по няколко години в затвора. Тази практика се засилва от една обща тенденция, според която азерските власти повдигат нови обвинения срещу политически затворници, чието присъди е, е, изтичат, срока на чието присъди изтича. Така че това е петия случай, подобен случай в последните месеци. Азербайджан е, се опитва да се е, представи в по-добра светлина пред западните е, страни и западната критика, като е, ги подкупва с е, скъпи подаръци и покани за луксозни посещения. Е, това е начин да се, е, е, като използват тази страна, да Европа използва тази страна, за да намали зависимостта си от руския газ. Но сега е много важно да поискаме господин Хусейнов да бъде незабавно и безусловно освободен е, и е, азерските власти да е, отменят, да отхвърлят всички обвинения срещу него. Трябва ясно да поискаме незабавното и безусловно освобождаване от затвора на всички политически затворници, журналисти, правозащитници и други гражд... представители на гражданското общество. Благодаря. Госпожа Грапини за две минути. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, госпожи и господа. Още от самото начало искам да кажа, че е необходимо да приемем тази резолюция. Необходимо е да се обърнем към правителството на Азербайджан по въпросите на нарушаването на човешките права. От друга страна, важно е с Азербайджан да се говори и за диалог. Не само, що се отнася до човешките права. Трябва да говорим по темите борба с тероризма, регионална стабилност, манипулиране. Що се отнася до демократичните принципи, Азербайджан ги е приел. Той е член на съвета на Европа. Имаме сериозни тревоги във връзка с положението на международни организации и представители на медиите. Парламентарната асамблея на Евронест трябва да разгледа тези случаи. Аз съм член на тази парламентарна асамблея. В качеството си на такъв член искам да кажа, че трябва да развиваме източното партньорство, но всички членове на това източно партньорство – трябва да разберат е, колко са важни резолюции като тази, която обсъждаме днес, тя е изключително обективна. В резолюцията се говори за освобождаването на различни политически затворници, борци за човешки права, опозиционни политици. Азербайджан трябва да има европейска перспектива. Трябва да подчертаем, че ние обвиняваме за нарушенията на човешките права държавата Азербайджан, а не народа на страната. Ние трябва да разговаряме с представителите на Баку. Мисля, че споразумението, което имаме от 1997 година, трябва да бъде подновено. Господин Демес Макер, за една минута. Е, господин, господин комисар, скъпи колеги, е, е, не трябва да разкрасяваме или да правим относително това, което става в Азербайджан. Има напредък, но е, все пак Азербайджан е носител на тъжен рекорд по преследване на блогери. Но президент Алиев не се смущава от това. 150 противници на режима и журналисти са трешетките. Днес международната общност настоява за освобождаването на младия активист Мехман Хюсеинов. Е, той е бил критичен и благодарение на социалните мрежи е заместил медиите. Това е всичко друго, но не е един безобиден пример, защото народа тъне в бедност, докато президента и неговата клика пируват. Е, цената, която трябва да плати господин Хюсейнов, който на 29 години е твърде висока. Той е, ще изтърпи двугодишната си присъда през март, но тъй като има нови обвинения срещу него, може присъдата да бъде продължена до 7 години. Трябва да има санкции от страна на Европейския съюз. Трябва да се има предвид основните права и свободните медии. Госпожа Паркер има думата минута и половина. Благодаря, господин председател. Свободна преса е абсолютен компонент от всякаква добре функционираща демокрация. Когато политиците могат да действат без контрол в такава важна част от публичен живот, дистанцията между политиците и хората се увеличава. Корупцията е, следва е, като послед, естествено последствие. 163-то е, място от 180 в света по свобода на словото е Азербайджан. Няма какво да анализираме тази статистика. Тези, които се опитват да вдигнат по хлопака от корупцията в Азербайджан и да открият политиката за хора, биват наказвани за, за затвор за това, че се разкриват действия на корупция е, е нещо непоносимо. Е, този е, човек е в гладна стачка след един скалъпен процес Крайно време е политиците да се вслушат в това, което казват хората и за, да започнат да работят за корекции в демокрацията и да работят за една действително свободна преса в тази страна. Шон Кели за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. И аз осъждам положението в Азербайджан. Правителството потиска, нарушава основните човешки права, свободата на печата. Онова, което прави правителството е в разрез с човешките права. И следва да го осъдим. Много активисти, журналисти биват задържани, хвърляни в затвора. Знаете, че Азербайджан е част от източното партньорство. Като такъв той е поел ангажименти, поел е ангажименти в рамките на съвета на Европа. Затова не разбирам защо азербайджанското правителство не спазва тези ангажименти. Аз призовавам то да го направи и да отчете решенията на Европейския съд по човешки права. Трябва да се гарантират правата на хората, трябва да се пуснат онези, които са хвърлени неправомерно в затвора. Господин Хюсейнов беше подчертан. Той е в гладна стачка от декември 2018 година в качеството на протест. Призовавам освен това да се премахнат всички разпоредби, свързани с преследването на онези, които критикуват правителството. Азербайджан трябва да се ангажира с спазването на човешките права, с принципите на демокрацията и човешките права, ако иска да се обвърже по-тясно с Европа. Благодаря. Джули Уорд. Позицията на Европейския съюз по Азербайджан трябва да бъде много по-твърда. Гражданското общество работи в изключително враждебна среда. Неправителствените организации се затварят една след друга. Независимите гласова или попадат в затвора, или са принудни да потърсят убежище. В момента господин Хюсейнов от 23 дни е в гладна стачка. Положението му буди тревого. Неколкократно той е подлагал на изтезания здравословното му състояние буди тревога. През последните два месеца има тревожно увеличение на броя на гладните стачки е, по света, в Кюрдистан или в Иран, например. Всички е, те е, са принудни да предприемат отчаяни мерки. Върховният представител трябва да знае, че положението е такова, че вие трябва да направите обществено заявление и да настоявате тези, които които в момента са под главна стачка, трябва да бъдат незабавно освободени. Европейския съюз е, трябва да има предвид нарушенията на правата на човека, независимо от економическите връзки с съответните страни. Призоваваме Европейския съюз и държавите членки да наложат санкции не само спрямо президента, но и спрямо министрите, които до момента не са били обект на каквито да било санкции. Председателя, е, благодаря. Сега пристъпваме към спонтанните изказвания. Двама колеги са поискали думата. Господин Фария, имате думата. Благодаря, господин председател. наистина един човек, който е, е вдига глас срещу наредностите, е, е хвърлен в затвора. Това не е изолиран е, случай. Правителството е, е, хвърля в затвора активисти, политически е, активисти, журналисти, правозащитници е, по скалъпени обвинения. Не за пръв път е, приемаме резолюция за Азербайджан в този парламент и мисля, че е време да кажем стига. Е, време да поискаме и да настояваме правителството на Азербайджан да спре преследването на представители на гражданското общество и незабавно да освободи господин Хусейнов и е, всички други политически затворници. Европейския съюз трябва да вземе ясна позиция, да е, изисква спазването на личните свободи, които са в основата на самия проект на Европейския съюз. Това не трябва да подлежи на договаряне, госпожо е, комисар. Докато не спрат тези дейности, тези действия на азербайджанското правителство, ние трябва да прекратим е, е, отношенията си с тях. Благодаря, господин Паспишев. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Бих искал да се присъединя към всички колеги, които призовават за крути мерки спрямо Азербайджан във връзка с положението на господин Хюсейнов. Аз съм бил министър на правосъдието и мисля, че Азербайджан трябва да бъде критикуван по много други въпроси. В страната няма кой знае какво върховенство на закона. През 2017 година имаше реформа. Тази реформа в крайна сметка попречи на 9 от всички 10 е, адвокати да практикуват. Всъщност е, няма никаква независимост в адвокатската е, гилдия. Политическите затворници съответно няма как да бъдат защитавани пред съдилищата. Много е важно да се борим за независима адвокатура в страната. В момента тя не съществува. Затова трябва да критикуваме реформата от преди година. Комисаря. Uh, благодаря, господин председател, е, дами и господа. Благодаря за предоставената ми възможност отново да обсъдим положението с човешките права в Азербайджан. Ние отблизо е, следихме ситуацията и събитията е, във връзка с господин Хюсейнов, както и вие междувременно. Ние, го, ние наблюдаваме положението още от 2017 година. Тогава направихме изказване. Искам да ви напомня, припомня какво сме направили през последните дни. След делега... действие на делегацията на Европейския съюз в Баку и след действие от страна на властите в Азербайджан, делегация на Европейския съюз с делегация от пет държави членки посетиха господин Хюсеинов в затвора това стана миналата седмица, защото се оказа, че живота му е под непосредствена заплата. заплаха. Той получи медицинска грижа и преустанови главната си стачка. Междувременно обаче има нови обвинения за обида на персонала в затвора. Но тези обвинения трябва да отпаднат. Ние съзнаваме, че има други гладни стачки от страна на активисти. Ние наблюдаваме положението заедно с правници, с представители на правната служба и ги посетихме заедно с представители на Червения кръст. Ние наблюдаваме положението с правата на човека в Азербайджан. Правим го това в рамките на политическия диалог, както и при срещи на подкомисията по правни въпроси и права на човека на Европейския парламент. През юли миналата година ние подчертахме, че върховенството на закона, спазването на човешките права и на основните свободи са ключови в нашите взаимоотношения. Ново новото споразумение с Азербайджан, по което в момента се водят преговори, ще се настоява с демократични реформи, върховенство на закона, правилно управление и спазване на основните свободи и права на човека. Е, ние ще направим необходимото, е, за да има защита на човешките права и на основните свободи. Ние смятаме, че е, трябва да се работи чрез диалог, включително и в рамките на преговорите по новото споразумение. Трябва да има канали за общуване, за да се изгради доверие, за да можем ефективно да преследваме както интересите си, така и ценностите си в Азербайджан. Съобразно ангажимента ни с властите в страната, ние ще работим с представители на гражданското общество, независими медии и правоприемници. Ще имаме предвид техните тревоги. Ще продължаваме да защитим, е, да защитаваме човешките права при всяка форма на диалог, особено при предстоящата среща по правни въпроси и права на човека на 5 февруари тази година в Баку. Ще наблюдаваме какво става с господин Хюсеинов и е, други е, правозащитници, например госпожа Исмаилова. Ще е, продължим близкия диалог по всички тези многобройни въпроси. Председателя, благодаря госпожо комисар. С това приключва дискусията по този въпрос. Както знаете, гласуването ще се проведе днес. И сега пристъпваме към следващата точка от дневния ни ред, а именно дискусия по положението в Судан. Е, сега искам да помоля господин Чарлз Танок е, да открие дискусията минута и половина. С топ 22% процентна е, инфлация и съкръщаване на е, е, доставките на храни не е изненадващо това, което става в Судан. Това, което започна като демонстрация срещу опашките за хляб и поскъпването на живота, сега се разширява и се превръща в антиправителствено движение. И още повече, че президента иска да премахне ограниченията на президентския мандат и да продължи вече 30 годишното си управление. Това правителството в Картум брутално реагира на продължаващите протести срещу това. Правителството 2-3 хиляди е, хора е, са арестувани или задържани. Е, крайно време е Вашир да отстъпи властта и да се откаже от това съмнително, тази съмнителна титла да бъде единствения, единствения несменяем ръководител в света след две присъди срещу него от Международния съд за правата на човек. Би би трябвало да направим е, нещо, за да се усети нашето присъствие в този регион на Африка. Госпожа Вержия, две минути. Благодаря, господин председател. Вече сме приели множество резолюции по Судан. Последната е от март 2006 година по ареста на нашия награда Сахаров през 2017 година, но той отново е арестуван от тъжните тайни служби в Судан. Близките му се безпокоят за здравето му, защото той е диабетик. Един сред толкова много други. Още веднъж тези, които защитават правата на човека, говорят, че от 19 декември насам са арестувани около 2000 човека, десетки мъртви и измъчвани. Това става най-редовно, основно в Хартун. За момента това се дължеше на економическата криза след загуба на средства от петрола, след разделянето на Судан с, с рекордна инфлация. Действително говори се за 120% инфлация, втора в света съответно поскъпват и е, стоките от първа необходимост. Да не говорим за бюджет, 70% от който е за е, военни разходи, за сметка на здравеопазването и образованието. През декември, след като хляба поскъпна три пъти, започнаха първите протести. Те започнаха извън столицата и в последствие е, като уловен прах се разпространиха из цялата страна в Дарфур и съответно започнаха репресиите. Много често е, репресиите започ... придобиха политическа окраска. Борбата против е, и мисля, че господин Башир не извършва последната си провокация. Той отново иска да кандидатства за президент при условие, е, че от 29 години е на власт, при условие, че срещу него има много заповеди за ареста. И репресите засягат всички, особено нези, които са от, в Народната партия в Конгреса и Комунистическата партия, които дръзнаха да защитат всички участници в манифестациите. Професионалистите току-що призоваха за една седмица протести, е, които трябва да се осъществят в Дарфур и в основните градове за мир и промяна. Тук ние неколкократно е, сме изобличавали е, договорите между Европейския съюз и Судан във връзка с миграционната политика и борбата срещу тероризма. Как да сътрудничим с репресивни органи на тези страна, като ги каним да дойдат и тук да покажат кои са техните граждани в центровете за задържане или да им дадем оборудване, което може да се използва срещу населението на Судан, включително и в Дърфур. Цялото европейско финансиране трябва да се преразгледа, за да се сложи край на това лицемерие. И накрая, от името е, на е, левицата искам да изразя пълната си солидарност с тези, които ще е, извършат протести днес в улиците на Судан при заплаха на живота си. Госпожа Валеро има думата. Благодаря, господин председател. Мислех да разделя изказването си на три части. Трябва да се позволят мирни протести. Разбираемо е и е естествено да има протести, когато правителството драстично увеличава цените на стоките от първа необходимост и когато економическото положение се влушава поради лошото управление. Протестите тръгнаха от провинцията и вече са в столицата. Трябва да може да се протестира срещу Албашир, който 29 години вече е президент и трябва да даде път на някого други го. Международни организации говорят за 45 смъртни случаи. До сега има хора, които са изтезавани, убивани от полицията. Има и въпрос, който трябва да се повдигне с методите на действие на тайните служби. Не може да се използва насилие срещу хората, които протестират. Искам да спомена службите, познати като НИС. НИС не следва международните стандарти. Трябва НИС да следва и международните стандарти по отношение на арестите. НИС е, използва бойни патрони срещу невъоръжени цивилни лица, а в затворите има сериозно изтезаване. Това не може да се приеме в която е да било държава. И на трето място трябва да се зачита календара за провеждане на избори. Според Конституцията на страната през 2020 година Настоящия президент не може да се кандидатира, но точно както много други президенти, той се опитва да промени конституцията, за да участва в изборите. Е, и много прависти го подкрепят. 22 души от опозицията искат е, да се предаде властта на едно временно правителство и да се обявят е, нови избори. Тъй като ми остава още време, искам да повдигна и четвъртия въпрос. Тази резолюция е, говори за актуални събития, неприемливи събития, но ако вдигнем малко поглед от настоящото положение, трябва да кажа, че е, аз като еколожка много се притеснявам от климатичното развитие в този район. Знаете, че е все по-трудно да се отглежда реколта в този район. Хората бягат от родните си места и след това се стига до конфликти. Судан е ясен пример за нещо подобно. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега думата има господин Паец за 3 минути. Благодаря, скъпи колеги. Въпреки седмици е, правителствени демонстрации в Судан и призив за е, оставката на президента, е, ръководството Судан го е назначило за още един мандат след избори, които ще се създадат в 2020. Управляващата партия заявява, че е, само при избори ще, бъдат променени, ще бъде променено ръководството на страната. Ще видим дали ще е така. Но Башир е всъщност единствения е, държавен глава, който, е, срещу който има повдигнати обвинения от Международния наказателен съд за престъпление срещу човечеството за етническо прочистване в Дарфур. Въпреки това той е на свобода и продължава престъпленията си и е приветстван и приеман от, с отворени обяти от много държави, като Китай, Индия, Индия, Катар, Саудитска Арабия и други които продължават е, и дава, да допускат Башир към, в страната си, е, приемат го най-радушно и го подкрепят вместо да го арестуват. Е, тези действия дават възможност той безнаказано да продължава престъпленията си и да издавателства срещу граждани, цивилни граждани е, близо 37 е, хиляди са сгубили живота си, 300 са арестувани и насилието и репресиите продължават. Е, масови арести, убийства срещу определени активисти, защитници на правата на човека, адвокати, лекари, учители са обект на неговите действия. Той е, е обвинен в е, престъпление срещу Судан в миналото и сега. Тези, които е, се извършат такива престъпления, трябва да бъдат изправни пред правосъдието. Крайно време е да се сложи край на репресите и потискане правата на човека и да започне оздравяването на обществото в Судан. Благодаря. Сега госпожа Кинги има думата. Благодаря, господин председател. Днес вниманието ни е обърнато към Судан, една от най-големите африкански страни. Последните новини от там са изключително тревожни. Една значителна част от света посрещаше новата година, а тогава гражданите на Судан излязоха на улицата. Те протестират против спада на покупателната им способност. Защо? Първо, защото поскъпна бензина, след това, защото поскъпна хляба. Хляба поскъпва три пъти с постановление на правителството тези протести поставиха под заплаха и без това несигурния баланс в страната Економическата конюнктура в света е неблагоприятна за Судан, макар и да има много ресурси. Е, в е, е, Судан има периоди на относително спокойствие, след което настъпват много по-трудни периоди за население, което страда от глад и лошо управление. Това, буди до, това води до социални протести, които са жестоко потъпквани от силите на реда. Жертви са не само протестиращите, но и представителите на опозицията. Тук виждаме отново колко са силни политическите репресии срещу свободата на словото а от друга страна виждаме е, колко легитимен е протеста. Трябва да призовем правителството да е, поеме отговорността си, бързо да заработи за развитието на страната си. За да се развива страната, трябва да има здрав политически климат, за да спрат протестите. Затова смятам, че е изключително важно да подчертаем ролята на политическия диалог. Е, той трябва да започне при ясни условия, особено след като се създаде нова коалиция на опозиционните партии. Трябва е, госпожа Сали Манусман, която е носител на наградата Сахаров, която е свободомислища, преподавателка в университета в Хартум и журналистка да бъде освободена. Е, благодаря, е, председателя. Благодаря ви. Господин Кялан има думата. Минута и 45 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Судан е независима държава от 63 години. Преди почти 30 години полковник Комар Албашир дойде на власт, премахна политическите партии и въведе и ислямските правни норми на национално ниво и се номинира за президент през 1993 година. Судан се превърна в еднопартийна държава. Партията, знаете, се казва Национален конгрес. През 90-те години Судан започна и да спонсорира държавно тероризма. Преди 6 години Албашир обеща да не се кандидатира отново. Знаете, на последните избори опозицията бойкотира изборите. Що се отнася до свободата на словото, Судан е на 174-то място от около 180 държави. През декември започнаха масови демонстрации. Те започнаха първо като протести срещу увеличаването на цените, след това преминаха в протест срещу авторитарния режим. Имаше призиви Албашир да се оттегли. Вече казах, че той почти 30 години е на власт. Загинали са вследствие на протестите около 50 човека, десетки са изтезавани, арестувани. Искам да спомена Али Хусман, един борец, адвокат за човешки права. Той беше арестуван преди почти 90 дни и не се знае къде се намира. Судан е четвъртата най-опасна страна за християните, според организацията Open Doors. Watch. Ние осъждаме насилието срещу християните, мюсулманите, които приемат християнството в страната, са изправени пред заплахата от смъртно наказание. Беше споменато, че Ал Башир е единствения президент или държавен глава, който е издирван от МНС заради извършеното в Дърфур етническото изчистване, престъпленията срещу човечеството. Има международна заповед за арест за него. Европейския парламент е, смята, че трябва да се спре с е, използването на сила срещу протестиращите и призовава за незабавното освобождаване на господин Осман и всички задържани протестиращи и борци за човешки права. Призоваваме Европейската комисия и Върховния представител да осъдят недопустимото положение в Судан и да използват всички средства, за да убедят правителството да спре с насилието, масовите арести и убийствата. Освен това, призоваваме за забрана в Европейския съюз за износ на оборудване, оръжие, които се използват за изтезания и репресии. Искам да спомена и технологиите за наблюдение тук. Европейския съюз трябва да подкрепи всички борци за човешки права и организации на гражданското общество чрез Европейския фонд за развитие. Благодаря. Много благодаря, уважаеми господине. Вие бяхте последния автор – който се изказва. Сега ще дам думата на господин Здеховски за две минути и половина. Дякую, пане председайци. Благодаря, господин председател. Судан би била една прекрасна страна, ако не беше авторитарния режим. Разбира се, това не е единствената такава страна, но за първ път обсъждаме Судан – е, една страна, в която несправедливостта се шири. Няма да е, маркирам всички случаи на, на несправедливост е, в неправда в тази страна. Дискусията ще продължи много. Свободата на религията е утопия в тази страна. Стотици хиляди доказателства имаме за изтезаване на затворници. Неодавна говорихме за хуманитарен работник Петър Яшка, който е затворен там за е, година. Той е, казва как е, неверниците е, всъщност е, изтезава, биват изтезавани, е, което е скандално. Мисля, че трябва да отправим призив към е, тази държава да се откаже от тази практика. Благодарение на множеството ни подкрепящи ни, на подкрепата, е, която получихме, успяхме да е, направим така, че социалната, обществения климат, атмосферата в тези страни да започне да се променя. Но с Судан не успяхме да постигнем това. Така че, според мен, Европейския съюз и Върховния представител трябва да изпратят ясен сигнал към Судан, че Европейския съюз няма да толерира неправда, е, на която са подложени е, обикновените хора. Няма да толерираме политици и президенти, които избиват собствения си народ и нарушават правата на човека. Европейския съюз никога няма и не би трябвало да подкрепи политически лидери, които инвестират е, в е, други страни, инвестират парите си в други страни и други страни по света, трябва да знаят, че Судан е най-лошия диктаторски режим в е, Африка. И тези, които го подкрепят, не би трябвало да са партньори на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря господин Жзеховски. Сега от името на социалисти и демократи Анди Кристея за две минути. Благодаря, господин председател. През е, декември имаше мирни протести. Тези протести продължават е, и до сега. Е, обхванаха цялата страна, включително и столицата. Е, хората протестират е, срещу увеличението на цените на храните, както и срещу недостига на горива. Силите за сигурност се намесиха, но прекомерно. По този начин е поставен под въпрос свободата за протест. Това е основа на демокрацията. Е, властите трябва да откликнат е, на легитимните искания населението, а не да упражняват насилие. Четири души са загинали, включително деца, е, произволни арести, включително на студенти и на активисти. Властите трябва да престанат да преустановят тези действия, трябва да освободят съдържаните, е, да има е, едно е, честно разследване и виновните да бъдат изправени на съд. Националната служба за сигурност е, трябва да реагира на протестите съобразно международните правила и правата на човека. Е, липсата на достъп до правна защита или липсата е, на контакти с близките им за задържаните или е, използването е, на изтезания още повече изостря положението. Ние призоваваме правителството на Судан да сложи край е, на всякакво насилствено третиране и да осигури справедливи дела, да им се гарантира правото на справедлив съдебен процес. Председателя, благодаря. Сега давам думата на господин Денес Макер от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Уважаеми колеги, миналата седмица Economist публикува своя годишен индекс на демокрацията. Судан е на едно от последните места. Всъщност Судан въобще не прилича на демокрация. Няма функциониращо правителство, Международната общност е, написа доклад за човешките права в страната, но той не беше прочетен, не му беше обърнато внимание. Какво се случва в страната? Е, различни милиции и служби за сигурност, е, служащи на Албашир, стрелят по демонстрантите в страната. Няма никаква сигурност. Има десетки убити, стотици бяха ранени. Много борци за човешки права са обект на изтезаване. Защо протестират хората? Протестират, защото са гладни. Ако не протестират, ще умрат от глад в къщи. Трябва да подкрепим тези активисти, да окажем помощ на хората, които протестират. Това са хора, които страдат в рамките на един режим, не зачитащ човешките права онези, които са отговорни за случващото се, трябва да бъдат изправени пред съда и хвърлени в затвора. Благодаря. Уважаеми господин Демес Макер, сега дам думата на господин Касталдо. Е, сега, е, ако погледнем, ако помислим за протестите в Хартум, е, какво се ползва срещу хората, които искат да свалят режима? Е, сълзотворен газ, експлозии, е, гражданите от декември не сами искат решителна промяна в Судан. Преди всичко те искат оставката на президента е, цари хаос. Полицията, тайните служби, пара, военни формирования нападат гражданите. 400 мъртви и много арестувани за три седмици. Омар Албашир е, всъщност с окървавени ръце. Той е, е виновен за престъпление срещу човечеството и се опитва да да отстрани малкото останали е, пречки пред своята безгранична власт. Е, и изборите 2020 миналия декември отново е, десетки бяха арестувани. Е, би трябвало да използваме всякакъв вид економическо, политическо и друго наси, натиск срещу Судан, за да се сложи край на този терор. Благодаря от името на ЕНФ госпожа Енато. Една минута. Благодаря, господин председател. При съобщение про 2012 година от господин Бернар Рилеви псевдопсихолог, добре познат на французите, твърди, е, че е, Френски национален фронт прави това, което става в е, Южен Судан. Искам да бъда провокатор и да ви кажа каква е истината. Според пресата 800 души са арестувани при протеста срещу правителството, но е по-малко от 500 жълти жилетки, които са задържани във Франция от началото на протеста срещу арогантността на председателя Макрон. Между 20 и 40 души души са загинали в Судан, докато във Франция медиите говорят за около стотина тежко е, ранени и искам да ви кажа, че репресията на министър Кастанер също е ефективна. Ако в Судан има шаря и се преследват християните, в Европа ислямистите печелят ново място. За това какви нравствени уроци даваме ние? Първо да видим какво става под носа на Европейския парламент, преди да се занимаваме с правата на човека по други континенти. Благодаря. Председателя, е, господин Хетман има думата сега за 3 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа. Протестите, започнали предния месец в е, Судан, стават е, все по-кървави и все по-насилствени. Не трябва да стоим с кръстени ръце и само да наблюдаваме какво се случва – Мнозинството от народа на Судан живее в крайна бедност. То разполага с по-малко долар на ден. Можем ли да се очудваме тогава, че нарастващите цени на храните изкараха хората по улиците? Освен това, хората протестират срещу промените в Конституцията, по силата на които Албашир може да остане президент до живота. Знаете, че той е обвинен в тежки нарушения на човешките права и в престъпления срещу човечеството. Ние в Европейския съюз сме задължени да призовем политиците в Судан да не използват сила срещу протестиращите. Те трябва да пуснат всички задържани и трябва да спрат с преследването на християни и членове на други религиозни малцинства. В страната няма свобода на словото. Достъпа до интернет е изключително ограничен. Аз съм за европейска забрана за средства, които могат да се използват за изтезание в Судан. Благодаря. Давам думата на госпожа Уорд за две минути. Uh, Миналата седмица Мавра Елхаш, журналист, който живее в Ливърпул, в мой избирателен район, се свърза с мен, тъй като беше разтревожена за положението в страната си. Тя ми казва, че гражданското население е подложено на безпредседентно насилие е, срещу протестите, е, при протестите срещу Албашир и неговия режим, включително стрелба, без е, разборна стрелба. Тя има доказателства за това. Е, е, като е, е, един блогер бе застрелен в Хартум в края на декември и прекара след това 10 дни в интензивното. 10 дни по-късно е отвлечен от суданските тайни сили и сега се укрива и се държи при нечовешки условия. Призовавам суданските власти да го освободят незабавно и да се погрижат да му бъде предоставена съответно медицинска грижа. Е, органите трябва да освободят неговото семейство и адвоката му за мястото, е, където е задържан и да предоставят достъп до него. Е, този случай е силно тревожен. Суданските правозащитници са силно разтревожени, както и ние. Много ви моля, госпожо комисар, вземете съответните стъпки предприемете съответни стъпки за неговото незабавно освобождаване. Междувременно, е, благодаря на хората от Ливърпул за солидарността им с суданската общност в тези трудни времена. Никога няма да отстъпим на враждебната среда, която създава е, Тереза Мей по отношение на беженци, търсещи убежище и мигранти. Благодаря. Сега е, Шон Кели има думата за две минути. Ето, че отново обсъждаме влушаващо се положение в Судан във връзка с основните свободи арести, а също така и мерките, които се прилагат след протестите срещу правителството, нарушение на свободата на медиите, на свободни сдружения, произволно правосъдие, използване на сила срещу протестиращите. Това е достойно за съжаление. Ние категорично осъждаме задържането на неизвестно място на господин Сали Мохамед Асман. Той е правозащитник и който който настоява за правна реформа в Судан. Ние настояваме за неговото незабавно освобождаване. Други активисти, които са изправени е, пред подобно нарушение на правата им, също трябва да бъдат освободени. Трябва да се сложи край на преследванията. Това е много важно за нас е, като е, група на християн-демократите в Европейския парламент. Говорим за преследване срещу християните. Свободните медии са стълпа за демократично общество защото това се отразява и на външната политика на Судан. Подкрепя ние трябва да продължаваме е, да е, говорим за защита на правата на жените в Судан, както направи комисията през 2018 година. Трябва да настояваме властите в Судан да изпълнят международните си задължания и да отговорят на нашите искания. Председателя, благодаря. Сега давам думата на господин Кам за 3 минути. Господин председател, онова, което се случва напоследък в Судан е изключително тревожно. Трябва да имаме ответна реакция с санкции, докато не спрат репресиите. Правителството премахна субсидиите. Съответно има протести всеки ден срещу режима на Албашир. Едва ли ще се изненадате, че правителството реагира с изключително потреба на усилие. Много са убитите, стотица, стотици журналисти, лекари, политически лидери, студенти са задържани, изтезавани. Положението може да се влуши още повече, тъй като Албашир иска да остане на власт на всяка цена. Искам да кажа, че много хора от района на Дарфур са особено засегнати. Трябва да се гарантират основните човешки права на всички суданци по силата на международното законодателство. Призоваваме правителството да спре със своите мерки и незабавно да проучи, да разследва зверствата, които са извършени. Знаете, че Ал Башир е човек, срещу който има заповед за ред от страна на МНС във връзка с геноцид и престъпления срещу човечеството. Мисля, че действията на властите в Судан ще окажат въздействие върху отношенията, които имаме с, с тази страна. И ние ще вземем мерки, но това не е достатъчно. Международната общност трябва да действа срещу режима. И накрая Крайно време е да въведем целенасочени санкции срещу тези, които са отговорни за най-големите зверства и злоупотреби. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Фронзолика, за две минути. Much, uh, Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Не на последно място, макар че известен напредък е постигнат в е, законодателната и социална реформа. Е, свидетелствата за масивно използване на сила е, сочи, че тези временни промени в Судан са много нестабилни. Споделено мнение, че Обединените нации трябва да играят по-голяма роля в този регион, като разследват нарушаване на хуманитарното право. Би трябвало да се е, е, до, предостави достъп на хуманитарните агенции, за да е, оказват помощ на нуждаещите се. Европейския съюз трябва да, засили, да увеличи усилията си за борба с е, е свобода на изразяване, да е, засили в, е, финансовото подпомагане на правозащитници в Судан. Е, в, в, под е, в, трябва да използваме някои от фондовете, които предоставяме, средства, които предоставяме на Судан, разумно, т.е. да ограничим достъпа им до средства при определени условия. И накрая пълна прозрачност трябва да се гарантира е, във връзка с проектите в областта на сигурността в Судан, включително всички планирани дейности и всички бенефициенти на Европейския съюз и е, държавното финансиране от е, страна на Европейския съюз и държави в европейски членки. Благодаря. Благодаря сега е, ще е, следва, следва процедурата на спонтанните изказвания. Имате думата за една минута, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след като започнаха масови протести преди година в резултат на увеличаване на цените, в допълнение към дълбоко недоволство, правителството а, задържа храбри суданци, които се борят срещу корупцията. Суданското правителство продължава да изпълнява своята стара тактика. А, прекомерно на употреба на сила, извън съдебни а, убийства и много други нарушения. Уважаеми колеги, Европейския съюз трябва да се придържа към основните си ценности и да осъди този терор и да призове господин Башир да подведе под отговорност виновните, да даде възможност на гражданите на Судан да упражнят правата си, в това число мирно събиране. Още един път комисията трябва да предприеме действия сега и да предприеме категорични действия срещу правителството на Башир и да сложи край на, вся, на всяка финансова помощ. Благодаря. Следващият оратор Господин Лопес Агилар, за една минута. Господин председател, в последния мандат на парламента имах шанса, възможността да посетя Судан с една мисия за наблюдение. Смайващо беше да видя как се развива живота там, как хората упражняват демократичната си воля. Цял ден се гласуваше и имаше демократичен надзор. И е много тъжно сега, че отново дискутираме е, нарушаването на основни права е, под егидата на президента Башир. Той налага конституционна реформа, с която извършва и незаконни задържания. Ние говорихме с госпожа Магуерини, върховния представител, но сега и с вас, е, госпожо комисар, трябва да говорим за необходимостта да се наложат санкции за тези действия, които са напълно не, неприемливи е, в, с оглед на европейските ценности. Благодаря. Господин Мария си има думата. Благодаря ви, господин председател. В Судан ежедневно се извършват репресивни действия от страна на Националната служба за информация и сигурност. Тази служба извършва насилие спрямо правозащитници, студенти и демонстриращи. Тези актове зачестиха от началото на економическата криза насам. Судан е богата страна, но на практика хората трябва да се борят за парче хляб – Президентът Ал-Башир би трябвало да бъде изправен пред Международния наказателен съд. Той се опитва да удължи мандата си, смятайки, че само така ще може да избегне изправенето си пред Международния съд. Трябва да се наложат санкции. Башир и кликата му трябва да осъзнаят, че не могат да прилагат ислямските закони, че не могат да се противопоставят на опозицията и християните. Трябва незабавно, госпожо Малмстрем, да наложим санкции на суданския режим. Благодаря. Следващият оратор, господин Поспишел. Děkuji, děkuji pěkně. Já samozřejmě souhlasím. Благодаря. Разбира се, аз съм съгласен с проекта за революция, коя, резолюция, която ще гласуваме. Аз гледам на ситуацията в Судан също като моите колеги. Привличам вниманието ви върху тъжния факт, че и друг път сме говорили за ситуацията там, за потъпването на правата на човека. ситуацията се влушава. Не знам дали има решение. Искам да ви помоля, госпожо комисар, ние трябва да наложим по-сурови санкции, да сложим край на помощта за режима Башир, да замразим сметките на представителите на правителството. и Економическите санкции са, може би, единствения начин да се сложи край на този ужасен режим. Но това не е достатъчно. Тези резолюции имат символична стойност и се надявам, че комисията ще превърне тези, тези, тези символи в конкретни мерки. Благодаря. И последният. Господин Етругайс. Благодаря. Първо, трябва да погледнем какво се случва в тази е, африканска страна. Няма равенство, няма суровини, насилие, неспазване на човешки права, липса на свобода на пресата – това е бързия поглед, който можем да, с което можем да установим колко се влушава социално-политическата панорама там. Правителството се справя с сила с демонстриращите. Хиляди са загиналите, мнозина са хвърлени в затвор. Ужасни неща се случват там. Насилието потъпква се опозицията с насилие. Не можем да допускаме подобни събития. Не може да допускаме подобно насилие и опресии. Европейските институции трябва да научат, наложат санкции на тази страна. Благодаря. Сега се обръщам към госпожа комисар. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, положението в Судан продължава да е повод за загриженост за Европейския съюз, най-вече във връзка с свободата на изразяването, на сдружаването и на събранията. Ограничават се също и възможностите за гражданското общество. През изминалите седмици се влуши положението с основните права, като се има предвид реакцията на правителството на масовите протести в страната, които избухнаха мина миналия декември поради повишаването на цените и недостига на стоки. Срещу демонстрантите се използват сплашвания, с отворен газ, огнестрелно оръжие и така нататък. Над 40 души загинаха, над 800 са затворниците. Няколко медии трябваше да преустановят дейността си. От части бяха потиснати също така интернетът и социалните медии, за да няма координация между протестиращите. Загрижени сме, тъй като е използван сълзотворен газ и срещу лекари и пациенти в болници. Продължават протестите, затова и очакваме суданското правителство да освободи всички журналисти, правозащитници, представители на опозицията и други произволно задържани. Очакваме също от правителството да извърши щателно разследване на неодавнашните нарушения и смъртни случаи. Изключително важно е виновниците да бъдат подведени под отговорност. Освен това, правителството трябва да се въздържа от всякакво по-нататъчно насилие, за да спадне напрежението. Призоваваме суданското правителство да позволи на гражданите си да упражнят конституционните си права без страх от ответни мерки. Призоваваме правителството също така да проведе така необходимите политически и економически реформи, за да откликне на проблемите на гражданите и да се справи с предизвикателствата пред страната. Съюзът ще продължава да отстоява основните права и свободи в Судан. Ще продължим да подкрепяме и работата на правозащитниците и гражданското общество с различните средства, с които разполагаме. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на президента Ал-Башир. Судан също така отказа да подпише и преразгледаното споразумение от Котоню. Тези две неща се отразяват върху работата ни. Судан не е допустим вече за финансиране по Европейския фонд за развитие. Но хуманитарното положение там е особено тежко. Има конфликти и проблеми с сигурността, което се отразява и върху целия регион. За това Предвидихме специална мярка за Судан преди две години в размер от 1 милион евро с цел подпомагане на гражданите. Това не означава, че заставаме зад политическите лидери на страната. Тези средства се предоставят по извънредния фонд на Съюза за Африка. Целта им е да се подобри положението на най-уязвимите групи от населението. Ще продължим да обръщаме внимание на това, което смятаме за проблематично в контактите си с Судан на всички нива. Ще продължим да използваме и Европейския инструмент за демокрация и права на човек. По него вече са финансирани няколко проекта за свобода на печата, както и за гражданските свободи и правата на човека в Судан. Благодаря. Председателят благодаря, комисар Малмстрём. Шест проекто резолюции са внесени. Гласуването по тях ще се състои днес, всъщност след малко. Сега закривам заседанието. Приключиха и разискванията по тази точка. Ще прекъснем до гласуванията. Благодаря на колегите и на госпожа комисаря. президент! Председателят. Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Гласуването ще започне е насрочно за 12 часа. Сега е 12. Давам ви 30 секунди да заемете местата си. Благодаря на онези, които ми помагат в усилията за въдворяване на ред. Предстои ни гласуването на няколко доклада. Преди това ще дам думата на госпожа Пири, която помоли да се изкаже. Заповядайте, госпожо Пири. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тази сутрин холандският журналист Бурсма беше, екстра... беше изгонен от Турция. Въпросът е дали това не е още един пример за това как се запушва устата на журналистиката в Турция. Призовавам председателя Таяни да се свърже с турските власти и да поиска обяснение за изгонването. Не са, дадени, не са дадени причини и да кажем, че нашият парламент изпитва дълбока загриженост по отношение на свободата на пресата в Турция. Благодаря ви. Благодаря, госпожо. Имате подкрепата на парламента и като бив журналист аз подкрепям вашият призив. Ще информираме председателя. Господин Вулф. Благодаря, госпожо заместник председател ние имаме право да повдигаме процедурни въпроси по определена точка от правилника. Нека да не злоупотребяваме. Аз имам подобна, подобни въпроси. Можете ли да ми кажете по коя точка от дневния ред се изказа предишната ораторка, за да мога и аз в бъдеще да се позова на същата точка? Службите ще се свържат с вас. Вашият колега Соснич иска думата. Заповядайте. Госпожа Барандика направи неумесен коментар в залата. Тя каза, че някои от ораторите и призовавам вниманието и към факта, че би трябвало да се огледа самата тя и не знам дали тези коментари трябва да се правят за това кой да бъде тук и кой не. Колеги, сега с ваше позволение преминавам към гласуването. Първия доклад е за Азербайджан, по-конкретно случаят на Мехман Хюсейнов. Госпожа Харт иска думата. Извинявайте, проведахме много добри преговори по тази резолюция от, от, с всички колеги, които я подписаха, но тук искам да представя две устни изменения, които са от техническо естество. Искаме тази резолюция да бъде точна. Аз очаквах да получа а, думата по точка 4 бейце, но мога да представя и двете технически изменения сега. Искам да ви помоля за съгласието по следната промяна в точка Б от резолюцията. Мехман Хюсейнов, който би трябвало да бъде освободен през март 2018 година, има опасност да му бъде наложено допълнително лишаване от свобода от 5 години по обвинения, не отнасящи се до точка 52, а само по член 317. Това е първото изменение. Моля за вашата подкрепя. Второто устно изменение е свързано с посещението на делегацията на службата за външна дейност в затвора, в който се намира Мехмет Хюсейнов и това посещение беше не на 10, а на 11 януари. И след като комисаря каза в дебата, че според службата за външна дейност Хюсейнов е приключил гладната стачка. Това беше една от причините за нашия дебат. Трябва да кажа, че семейството и адвокатите не могат да потвърдят, че той е сложил край на гладната стачка. Благодаря за вниманието, моля ви за подкрепя. И така имаме три технически изменения. Има ли възражения срещу тях? Няма. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. При... Преминаваме към съвместната резолюция от 6 политически групи за Судан. За, против, въздържали се. Приема се. Следващия доклад е за програмата за извеждане от експлуатация на ядрена централа Игналина в Литва. Докладчик Хармс. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклад Георги Пирински, годишен доклад за 2017 година относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на господин Свобода, трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни. Един, едно гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка доклада Регнер решението на Комисията по правни въпроси за започване на преговори по трансграничните сливания и разделения. Иска ли някой да се изкаже? Няма. Подлагам решението на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Очевидно решението на комисията се приема. Може да започнете преговори. Следваща точка в дневния ред е решението на комисията по рибно стопанство за почване на междунационални преговори за регламент на Европейския парламент и съвета за многодишен план за рибното стопанство. Да, заповядайте. Благодаря ви много. Радвам се, че имаме за първ път възможността да гласуваме този доклад. Настояваме за този мандат, защото положихме огромни усилия да постигнем компромис – успяхме да постигнем съгласието. С вашия вод ще успеем да продължим за първи път с усилията, които са, полез... които са положителни за рибарите. Ако не се приеме, няма да има план за рибното стопанство в Средиземно море. Гласуваме, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Комисията може да започне преговори. Благодаря. Следващия доклад. Виждам, че всички са в добро настроение. Надявам се да останете все така. Госпожа Рубиала и господин Сърваман, защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незначителе на принципите на правата за, за държава. Господин Сърваман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това, което е от ключово значение за поддържане на демокрацията във всяка страна членка е, е върховенството на закона. Да се подкопава този принцип винаги е успе... опасно, защото това ще отслаби всички други демократични компоненти на държавата. За това гласуваме по доклада. Нека да подчертая, че настоящия регламент намира правно основание в регламента за фин... финансовия регламент а не в... Цитира се съответния член, който не е член 7. Става дума за защита на европейския бюджет срещу нарушаване на принципа на правовата държава. Друго важно, което трябва да разберем е, че е необходимо да има еднакви бюджетни последици за всички страни членки и това е вярно и в случая, когато не се зачитат принципите на правата държава. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Имате устно изменение да предложите господин Сървама? Да, устното изменение е превенция на санкционирането на неплащане на данъци и е, правилното функциониране на властите, допринасящи за административно сътрудничество в данъчни въпроси. Там отпада фразата е, данъчна конкуренция. Това е област, която е от правомощията на страните членки. Има ли възражения срещу това предложение? Да, виждам, че има. Добре, моля, заемете си местата, ще гласуваме. Ще изчета точно какво гласуваме. Анблок. Е, 37 30,35, 37,44, 56, 62, 68, включително изменение 41, така както е подадено от начало за. Против. Нека да направим електронна проверка, моля. Край на гласуването по проверката. Приема се. Сега гласуваме изменение 36 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. От... Приема се. Извинете ме. 8-1 за. Искате да проверим 29 ли? 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 казва председателката. Извинете, извинява се председателката. 82 за против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, е, отхвърля се 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 57-61 Д за, против, въздържали се, приема се 7-6 и 7-7 падат, 7-9 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по именно предложението на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега думата има госпожа е, Гърдия Забал Рубиал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за голямата подкрепа в е, по решението на председателския съвет е, настоявам да се върне досието отново в комисия по силата на член 51 за преговори. За, против, въздържали се. Приема се, връщаме досието обратно в комисията, която отговаря за преговорите. Стигаме до доклада ГИГО от създаване на програмата Фискали за сътрудничество в областта на данъчното облагане. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Две и три гласуване поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Тогава изменение 1 CP2 пада. Гласуваме по цялото предложение на комисията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Давам думата на господин Гиголт. Аз не исках думата, но естествено този файл трябва да се върне за междуинституционални преговори. Да, нека да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Предложението ви се приема, господин Гигол. Стигаме до следващия доклад. Доклада Валеро. Създаване на програма Права и ценности. Две изменения, едно, едно, едно, едно, три, едно, едно, четири. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Следващия блок имате списъка на измененията за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за. Гласува се поименно. Край на гласуването. Приема се 73 на части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Валер, госпожо, извинява се председателката, имате думата, заповядайте. I, I like Искам да се върне въпроса обратно в комисията за междуинституционални преговори по правило 59.4. Благодаря, госпожо Валеро. Гласуваме за, против, въздържали се. Одобрено е. Връщаме досието за преговори. Стигаме до следващия доклад на господин Оручев. Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ инструмент за съседство и международно 47 изменения за, против, въздържали се. Приема се 48 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега гласуваме предложението на комисията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И приемето. Госпожа Коми, борба за запавяне на плащането в първа, в търговски зел, първа част, втора, за, против, втора част за, против, въздържали се. Това е първи параграф. Нека да направим проверка на втора част. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 2. Моля гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Преминаваме към доклада на госпожа Капел, годишен доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Гласуваме поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващият доклад е за диференцираната интеграция. Доклад на господин Дюран. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването.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 Благодаря, колеги. Бихте ли напуснали залата, за да продължим сега с обясненията на вода? Заседанието може да продължи само до 14.45. Докладът на господин Бърке. Думата има госпожа Къртан Дарлинг за една минута. не виждам госпожа Къртън Дарлинг в залата, затова давам думата на господин Сосниерч. Мисля, че той говори по телефона в момента. Давам думата на господин Захрадил за една минута, за да е, обясни вота си по доклада Бьоге. I'm not making much progress on getting people to contribute to the explanation. Не, не успявам да убедя хората да взема думата и да обяснят а, вота си. Давам думата на господин Хауърд по доклада Фернандес на програмата InvestEU. EU. Благодаря, госпожо председател. Когато разговарям с хора, участващи в програмите на ЕС, те говорят за необходимостта от простяване. Да, с този доклад ще се упростят нещата. Намаляват се съкръщенията, един режим на управление и 13 служби се обединяват в една и това упростяване ще осигури гъвкавост за, програ... за една програма, която не съответства на вече съществуващото. 13 милиарда е гаранцията и 20 милиарда от национални и регионални партньори. Това е само началото. Целта е да се мобилизират 600 милиарда. Този фонд ще осигури инвестиции, които търговските инвестиции не могат да осъществят ще се осъществи истинско партньорство за, в интерес на бъдещото економическо развитие. Госпожа Маковей. Uh, in present, Благодаря. Нивото на защита на инвестициите не отговаря на структурните нужди на Европейския съюз и дългосрочните технологични промени за постигане на конкуренция на световно ниво. Затова трябва да подкрепяме тези процеси, затова подкрепям и предложението за създаването на програмата InvestES това ще е в полза на научните изследвания, цифровизацията и така ще се създадат и работни места и ще работим за постигане на целите от Париж за свързани с климатичните промени. Ще се помага и на образованието и професионалното обучение. Една от един от бенефициерите на фонда трябва да бъде и Румъния, където има нужда от тези инвестиции. Благодаря. Сега доклада за Европейската Централна банка. Заповядайте, господин Морел. Sure Central... Аз поисках е, обяснение на вода и за Централна Америка и за този е, доклад. Е, господин Ханан. Няма, няма ви в списъка. Оставих е, е, доклада за накрая, защото извиках колегите и те не се отзоваха. Ще ви добавя в списъка, но вас ви нямаше. Ще ви дам думата по-нататък. Когато ви дадох думата, вие говорихте по телефона. Съжалявам, не можах да, така, не можахте да установите това. Ще, съвсем след малко ще започнем и с този доклад. Сега обсъждаме доклада МАТО за Европейската Централна банка. Господин Морел, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ние отбелязахме 20 годишната на еврозоната и хубаво е да направим равносметка на тази дейност е, и дейността на ЕЦБ, ролята на количествено облегчаване – и имаше роля за това е страните от юга да получат глътка въздух, които изпитваха трудности, но политиката, която се води, не е достатъчно. По-лошото е това, че не се води политика на инвестиции. Докладът в крайна сметка засъсъпва обичайните тези, структурните реформи, които опустошават еврозоната и целият Европейски съюз. Аз не можах да гласувам за този доклад, тъй като не се предлагат истински реформи. Трябваше да се говори е, за различни, за различни мерки. Това е лошо, тъй като Европа заслужава повече. Връщам се на първия доклад за Централна Америка госпожа Киртън, Киртън Дарлинг, но господин Сосният се има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против този доклад, защото би трябвало това да е доклад за търговията между Европейския съюз и Централна Америка. А що се отнася до Европейския съюз, защо трябва да се въвеждат в едно такова търговско споразумение и моменти свързани с равнопоставеността между половете? Защо в споразумението трябва да има отделна глава посветена на това? би могло дори да бъде озаглавена тази глава. Търговията е жена. Може би Коперник е бил жена. Děkuji, пани předsedající. Е, Господин Захрадил. Благодаря, госпожо председател. Не мога да гласувам за този доклад. Независимо, че подкрепям изпълнението на подобни споразумения. Но в това споразумение се съдържа един компонент, който не мога да подкрепя, а именно налагането на санкции при, е, в момента на проверки. Не мисля, че санкциите е, са ефективен метод за подобряване на изпълнението. Разбира се, трябва да мислим за спазването на човешките права в тези, среда, в тези страни и опазването на околната среда, но не санкциите са начините това да се постига. Аз съм председател на Комисията по търговия и винаги съм бил против налагането на санкции. За това не гласувах против доклада. Господин Ханан. Благодаря, госпожо заместник-председател. Подхода на Европейския съюз към Централна Америка говори, че тази организация има желание да изнася своята идеология, както всяка друга революция, болшевишка Русия всички договори на Европейския съюз с Централна Америка се основават на принципа, че има необходимост от регионална интеграция и не искат да търгуват с отделни страни. Централна Америка беше е, е принуждавана да създава наднационален парламент. Разбирам защо се случва това. Обеден съм, че присъстващите тук са убедени, в това, че пътя напред е регионалната организация, само че неудобната истина е, че всичко върви в обратната посока. Председателката прекъсва. Доклада Торва от господин Морел има думата. По доклада Торвалц. Аз е, имах изказвания по Банковия съюз, нали така? Добре. Преди 10 години след е, финансовата криза, която съсипа световната економика, ние все още не сме изградили банковия съюз системните банки все още не са поели функцията си и все още създават хронична нестабилност. В случай, че има нови кризи, държавите ще трябва да бръкнат в джоба си, за да платят дънокоплатците загубите им, както го направиха и преди. Ние сме предадени и този доклад за Банковия съюз далеч не ни успокоява. 10 години неуспешни неолиберални економически политики. Това е. Трябва да се сложи край на тези е, политики. Трябва да се скъса с политиката на бюджетни економии и да се прекрати банкирането е, в е, сянка. Ние не се издигаме на висотата на изискванията. Председателката прекъсва. Следващия доклад е, е Европейския съюз, Колумбия и Перу. Госпожа Къртън Далин не е в залата, затова преминавам към следващия доклад с положението с основните права в Европейския съюз. Госпожа Шойдрова. About... Благодаря ви. доколкото предполагам, че става дума за доклада за програмата за права и ценности. А, не, добре. Благодаря. Госпожо заместник председател, искам да обясня защо не можах да гласувам за този доклад. За всички нас са важни правата на човека в Европейския съюз. Въпреки, че европейските държави са демократични и спазват основните принципи, не бива да почиваме на лаврите си. Трябва да продължим да работим за основните права. За съжаление, обаче, докладът се отнася не само до тях. Не приемам препоръката в него да се ратифицира Истанбулската конвенция, тъй като ратифицирането изпада към компетенциите на суверенните държави членки членки. Не одобрявам и друга идея в доклада, а именно медицинските услуги и услугите свързани с сексуалните и репродуктивни права, включително и законният аборт не са нарушение срещу правата на жените. Съм демократ. Благодаря за мен, за социалистите и демократите. Най-важното събитие през миналото година беше създаването на социалния стълб. Гражданските права са също така изключително важни и всъщност това е на което всички обръщат внимание, когато говорят за външната политика на ЕСА. Но у дома нещата не са толкова розови. Тревожното в доклада е, че дискриминацията е все още реално за много мнозина в ЕСА а, също има твърде много език на омразата. Неефективната политика на интеграция създава уязвимо за мигрантите. Разбирам, че за да се решават тези въпроси, има нужда от по-голям мандат за Агенцията за основни права, но този въпрос е в ръцете на държавите членки, но аз разбира се гласувах за. Благодаря. Госпожа Вишневска не е тук, господин Хана не е тук, госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Твърде бавно се задействахме е, по въпроса за Унгария и сега съвета трябва бързо да действа по член 7. Ние споделяме своите ценности за либералните демокрации. Един университет бе изгонен, няма академична свобода, независимостта на съдебната власт е застрашена и има неправилно отношение към младсинствата. Морално и стратегически не бива да се обръщаме и да се поддаваме на, дясна, на крайната десница. Видяхме какво се случва и е, с, в речта срещу е, мигрантите – като се смесват мнения и политики. Започваме да си спомняме и огромните ужаси от светов... Втората световна война. Никога не бива да се повтарят такива неща. Благодаря. Следващия доклад за изваждане от експлоатация на ядрена централа, господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. гласувах против доклада на колегата не защото не трябва да се дават пари за извеждането от експлоатация на реакторите в игналина а защото така гласувам срещу двойния стандарт в европейския съюз и срещу силовото налагане на решения въпреки мненията на гражданите му свободата демократичността и правото на хората сами да вземат решения за своята съдба е най голямата ценност и тя трябва да бъде наложена и в този съюз. заставам зад онези над един милион човека които преди десет години отхвърлиха брюкселския диктат и гласуваха за запазването на своята атомна централа. така както ние в българия се борихме и продължаваме да се борим за запазването на нашите напълно безопасни ядрени мощности в аец козлодуй европейският по един не особено демократичен начин наложи на българя литва и словакия да затворят работещи атомни централи които произвеждаха евтин ток. отлично знаеше че спирането и извеждането им от експлоатация на тези атомни централи в козлодуй игналина и бохоница, преди да им изтече ресурсът е глупаво и икономически необосновано решение. все пак съюзът наложи затварянето на тези държави. литва която разчиташе на седемдесет за своето потребление именно от този аец днес е най големият вносител на ток от аец. благодаря. Um, господин фария Благодаря. Аз гласувах за този доклад за извеждането от експлоатация на тази централа. Това са централи, изградени с съветска технология и Европейския съюз е, има възможност да придобие много ценни умения по отношение на извеждане на експлуатация, от експлуатация на ядрени централи. В крайна сметка, бившият Съветски съюз е, наложи тази централа на Литва. Е, тя трябваше да обслужва много по-голям регион. На мен ми се струва, че беше необходимо да се да, да се отчита доклада, да се отчитат договорите за Евратом. Благодаря, господин Поспишил. Благодаря. Мисля, че е добре, че една опасна ядрена централа се извежда от експлоатация. Това е в интерес и на литовците, и на европейците. Като дете помня катастрофата с Чернобил и какво се случи в Чехословакия. Така че е, решението е правилно. Европейския съюз трябва да има отношение към извеждането от експлоатация на такива мощности и да помага с финансови средства добре е да се запазва и съответната пропорция за помощта. Европейския съюз дава своя положителен принос от съображения за сигурност. Когато, Европейския, когато Литва влезе в Европейския съюз, тя се съгласи с това. Благодаря. Следващия доклад запазване на интересите на Европейския съюз. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря. Основната цел на този регламент е нещо, което приемам, но нека кажа, че Европейският съюз трябва да разполага с инструмент за санкциониране на държави, където има системни пропуски на ниво съдебна власт. Не приемам някои от аспектите на предвидения процес, но те могат да бъдат разписани по-подробно по време на триалога. Имам някои възражения, но според мен за Европейския съюз е важно да има такъв инструмент, затова гласувах за. Благодаря, госпожа Макове. <clears throat> Мулцумес. Регламент. Благодаря. Регламента защитава европейските средства – за да няма случаи на кражби. Това се случва в страните, които не изпълняват върховенството на закона и където независимостта на съдебната система е под въпрос, където се взимат произволни решения, особено когато няма корекции и санкции. в такива държави се ограничават и човешките права и свободите на медиите. Сходни решения, за съжаление, се вземат и в Румъния, в страни, където не се спазва върховенството на закона, има опасност за европейските средства и именно в регламента се дава възможност да се замразят тези средства държавата може да извърши плащане от собствения си бюджет и е, едва при корекции ще ги свържи. Господин Джамбаски уважаема госпожо председател. гласувах убедено против настоящия доклад тъй като не смятам че предложението на комисията за нов регламент върху съществуващата вече процедура уредена в член 7 от договора за европейския съюз би могло да постигне нещо повече освен излишна административна тежест. налагането на финансови наказания за зачитане на така наречените ценности на съюза често служи за постигане на политически цели нелегитимни и на борба с политически опоненти в държавите. не съм съгласен че гражданите на европейския съюз трябва да плащат цената тъй като те са крайните потребители на представената от брюксел финансова финансова помощ. лицемерно е да се нарушават суверенните права на държавите членки. примерите с унгария и полша през последната година са красноречиви. европейският съюз не би трябвало да налага своите интереси над страните и интересите на страни като франция и германия за сметка на страните от централна и западна и източна европа каквито виждаме между другото в пакета мобилност. с налагането на финансови глоби няма да се постигне нищо освен скептицизъм и разпад на съществуващата система. Е, европейският съюз трябва да бъде реформиран защото прилагането на тези двойни стандарти няма да доведе до нищо добро. благодаря. Господин Поспишил. Благодаря. Дълго се колебах. Не знаех дали да гласувам за или да се въздържа. В крайна сметка се въздържах. От една страна, радвам се, че Европейският съюз иска по-категорично да отстоява ценностите си, сред които е и правовата държава. От друга страна, според мен това предложение не е много добро. Има някои спорни въпроси, както посочва правната служба на съвета. Въпреки положените усилия за постигане на компромис, все още има неясноти във връзка с правното основание за това предложение. Ще следя дебатите по него, но трябва да сме сигурни, че предложението, което ще приемем, ще е с правно основание законодателството на Съюза. Не бива то да се възприема като разширяване на учредителните договори. Госпожа Заборска. Thank you, Madam President. Uh, tento návrh má zásadné благодаря. Настоящото предложение има три недостатъка. Първо, комисията не заема достатъчно премерена политическа позиция. Франция ще прескочи границата за бюджетен дефицит и комисията й дава възможността да го направи. тоест, няма еднакво отношение към Франция или Полша, да речем. Второ, текста много щедро дава възможност да бъде интерпретиран. Той може да се използва дори срещу е, законни дейности на политическите противници. Освен това, може да се иска и е, санкции в съвета посредством обратното мнозинство. Така че в съвета се създава своего рода инстанция на апелативен съд. Благодаря. Сега се връщаме към доклада за създаване на програмата на Фискалис. Госпожа Макове има думата. Мулцумес. Аранжамента... Благодаря. Данъчните споразумения, които формално не нарушават закона, предизвикаха 200 милиарда загуби през 2016 година. Данъчните измами, прането на пари, а, лишават от средства държавите членки. Тази програма дава възможност за държавите членки да обменят опит и знания, за да бъдат хванати и извършителите и да се възстановят да се възстанови имуществото. Това е изключително важно, защото е, само така може да се пресече престъпността. Борбата срещу данъчните измами и прането на пари трябва да бъде приоритет. В противен случай е, ще е, стигнем до санкции, тъй като върховенството на закона не се спазва и управляващите ще бъдат санкционирани просто защото са против интересите на своите граждани. Благодаря. Преминаваме към доклада за програмата за права и ценности. Госпожа Шойдрова. Благодаря за думата. Колеги, аз гласувах за тази програма. Считам, че тя е много важна за Европейския съюз, защото трябва да подкрепяме дейността на гражданите. Те трябва да могат да се срещат, да се запознават да пътуват, да има връзки на регионално ниво, на ниво отделни градове. Също така гласувах и за това да има именно и тази програма за ценности. Това е нещо ново. Тук се дават възможност да се прехвърлят средства от регионите към центъра, ако има случаи на нарушения на върховенството на закона. Това реално е финансова програма. Господин, не бива да се определят политически въпроси. Господин Джампаски подкрепих доклада на колегата валеро относно създаването на програма права и ценности тъй като смятам че целта на този инструмент е да служи в политическа борба и намеса на вътрешните работи в суверенни държави членки. всички бяхме свидетели на една недопустима недемократична намеса в суверенните дела на полша и унгария и започналите скандални наказателни процедури срещу тях. смятам предложението за добавяне на нова конкретна цел която да се отнася до демокрацията основните права и принципите на правовата държава и в рамките на която да се финансират съответните действия на местно регионално национално и наднационално равнище лицемерна и за намеса в суверенни права. не мога да подкрепя никой доклад който прави препратки към скандални документи като истанбулската конвенция която съвсем очевидно е политически инструмент имайки предвид влиянието на така нареченото лгбти лоби върху текстовете ѝ. в програмата за права и ценности няма място за подобни скандални и двусмислени документи. благодаря за вниманието. Uh, Благодаря, госпожо заместник председател. Политическият хаос от тази седмица доведе до това, че две групи изпитват несигурност. Е, европейски граждани, които живеят и работят в Великобритания и граждани на Великобритания, които живеят в Европейския съюз. Това са лекари, учители, водопроводчици, собственици на фирми, предприемачи – е, те са майки, бащи, баби, дядовци, е, ученици. Това са истински хора. Не, не, са, не става дума за абстрактни е, въпроси. Призовавам парламента, Европейския съюз и Великобритания да решат тези проблеми, да защитят правата на тези хора без забавяне. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към доклада. Коми, господин Хана не е в залата. Госпожа Андерсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за доклада заедно с голямо мнозинство от Европейския парламент с удоволствие. Забавянето на плащанията е огромен проблем за малките предприятия. Според Федерацията на малкия бизнес в Обединеното кралство, 85% от тези предприятия получават закъснели плащания и над 70% казват, че е, тези е, плащания надхвърлят дори 60-те дни, предвидени в директивата. Това абсолютно не е справедливо и сериозно застражава бизнеса в директивата не успява да се справиме с проблема, защото там е, се дават възможности да продължи практиката на късно плащане. За това призоваваме да има твърд подход към тези, които не си плащат на време и да се отдели от особено внимание на процеса на, на обществените поръчки. Така че е, който е работил по такива търгове, да си получава парите на време. Благодаря. Сега доклада за диференцирано интегриране, господин, интегриране, извинете, господин Селимович има думата. Благодаря, госпожо председател. Идеята за диференцираната интеграция не е нищо ново. Тя бе изложена и в областта на банковия съюз. Няма паралели между нея и Шенген. Някои страни сега трябва да интегрират диференцирано. Унези, които са за Европейския съюз, въпреки някои негови недостатъци, не би трябвало обаче да възприемат една такава идея за диференцирана интеграция. Понякога трябва да се правят компромиси. Това ни прави по-силни при решаването на проблемите. Освен това е важно да се спазват и основните ценности в Европейския съюз трябва също така и заедно да се справяме с проблемите в световен мащаб. Ако не приобщим някои държави, няма да го можем да го направим. Господин Неков. Диференцирана интеграция не е политически неутрално и смятам, че не може да се разглежда като такова това е евфемизъм който цели да легитимира европа на две скорости. това е политически коректното понятие което разделя европейския съюз на център и периферия на първокласни и второкласни държави членки на две категории европейски граждани. отново става дума за своеобразна форма на двоен стандарт тема която е особено болезнена за моите съграждани. изглежда нелогично да се борим срещу двойния стандарт при храните а в същото време българя и румъния да бъдат извън шенген или да бъдат приемани само частично. ако гражданите на този съюз не се чувстват равни то това би се отразило негативно и на бъдещето на европейския проект като цяло. говоренето за европа на няколко скорости в навечерието на европейските избори неминуемо ще се отрази върху избирателната активност която традиционно не е много висока. това трябва да ни кара да се замислим. благодаря. Господин Фария. Благодаря. Гласувах за, защото не може да има единен подход в Европа. Трябва да се адаптираме към нуждите и положението на различните страни има неравнопоставеност между гражданите, трябва да търсиме уеднаквяване на положението. Не става дума за Европа на две скорости за граждани е, от втора категория. Трябва да престанем с практиката да създаваме негативна дистанция. Не можем да поставяме под въпроса ценностите на Европейския съюз. Институционалното бъдеще на Европа не може да включва е, диференциране на правата е, на гражданите. Сега преминаваме към е, последния доклад. Благодаря, госпожо председател. Ако искаме да изпълним с нов смисъл Европа, то ключът за това се крие в текста, който гласувахме днес. Думичката е прозрачност. Съветът не може да си позволи да води повече преговори при закрити врата. Европейският съд в присъдата Капитани от миналата година препотвърди принципите на публичността и прозрачността. Те трябва да бъдат гарантирани на всички етапи от законодателната процедура ако има конкретна надежда тази Европа да се превърне в общ дом за всички европейски граждани, да включва сред основните си принципи опазването на колективните права, борбата срещу неравенството и за социална справедливост, развитието на едно устойчиво общество, то тази надежда е най-накрая тази Европа да стане напълно прозрачна, като стъклен дом. Благодаря ви, колеги. Прекъсваме заседанието до 3 часа. Председателят. Е, е. Продължаваме с пленарната сесия. Протоколът от вчерашното заседание и приятите на него текстове са на ваше разположение. Няма възражения. С това протоколът се счита за прият. Следващата точка от дневния ред е въпрос искане за устен отговор към комисията на тема защита на производството на ориз в Европейския съюз. Въпрос от Комисията по селско стопанство. Господин Неков има думата за 5 минути. Вносител на въпроса. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Европейския съюз е най-големият търговски блок в света. Това е успех за самия блок, но разбира се, той нямаше да бъде възможен без неговите граждани през всички тези години. Бъдейки водещ търговски блок, идва и с отговорности към останалите страни затова общата схема с преференции е правилен подход който дава възможност на трети страни да генерират икономически ръст и подем а защо не и един ден да бъдат равен икономически партньор. разбира се трябва да се вземе предвид че в немалко случаи разходите за производство са доста по ниски от тези в европейския съюз. изискванията за производство на селскостопански продукти продължават да бъдат сред най високите ако не и най високите в целия свят което неимоверно има своето отражение върху икономическата привлекателност на селското стопанство в европа. производството на ориз в европейския съюз е концентрирано в няколко държави. оризопроизводителите от италия испания португалия гърция франция унгария румъния и разбира се страната която познавам най добре българя за съжаление са тези които усетиха доста силно и на собствен гръб част от ръста на двустранната търговия между съюза и двете страни от югоизточна азия. на първия форум на европейския съюз за ориза който се проведе преди близо три години в милано както знаете и вие госпожо малмстром представители на различни браншови организации от седем държави членки на европейския съюз се обединиха около това че е необходим нов подход за оризопроизводството в европейския съюз. Не трябва да забравяме, че оризопроизводството е, ангажира ресурси като водата например, за която има изисквания, работната ръка, за която също има изисквания, техника, за която също има изисквания. Всичко това оскъпява производството в Европейския съюз. Тук, в Европейския парламент, заставаме зад тези изисквания, за да има и плодородни почви и чисти води за бъдните поколения. Не съм сигурен обаче, че търсенето просто на по-евтин внос е правилният подход защото ресурсите в другите краища на света също като в европа трябва да бъдат опазвани. логично е оризът който се предлага и внася в европейския съюз от трети страни да отговаря на тези социални и екологични изисквания. в случая и на мианмар и на камбоджа икономическият ефект от прилагането на общата схема с преференции е значителен търговският стокообмен между двете страни от една страна и европейския съюз от друга за периода 2015 2017 г. има значителен ръст което означава че подходът е правилен. за съжаление обаче някои европейски сектори усещат този ръст на свой гръб повече от други и то доста негативно. един от тези сектори е и оризопроизводството в тази връзка днес от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони с грижа бих желал да инициирам въпрос и дебат относно вноса на ориз от трети страни и по конкретно от мианмар и от камбоджа. радвам се че точно вие госпожо комисар сте тук с нас. заедно можем да изпратим положителното послание към европейските оризопроизводители. най сърдечно аз а сигурен съм и другите мои колеги приветстват решението взето от европейската комисия считано от утре осемнадесети януари две хиляди и деветнадесета година да се въведе нов режим за вноса на ориз от тези две страни. днешната публикация в официалния журнал на европейския съюз е резултат на много труд и усилия и от страна на оризопроизводителите и на европейската комисия разбира се. проведеното проучване относно вноса на полубаланширан и бланширан ориз индика с произход от камбоджа и мианмар за периода 2012-2017 г. очертава тенденциите които вече са познати на сектора в европа. внесените количества от двете страни разглеждани заедно се удвояват за този период но бих желал да обърна внимание на огромния ръст на вноса от Миянмар, който от 2000 тона през 2012 г. до 2017 г. стига близо 63 000 тона. този ръст от 3000% е огромен и не би било справедливо да остане непроменен ниските разходи за производство в камбоджа и Миянмар са едни от факторите които свиват европейското производство с близо 40% само за четири пет години. това няма как да не буди притеснение сред най големите привърженици на свободната търговия. трябва да се вземе предвид и тенденцията на намаляване на потреблението на ориз в европейския съюз което освен друго може да се дължи на промяна на диетата в европееца. със съжаление се информирах за забавянията в комуникацията с партньорите от югоизточна азия вярвам че сътрудничеството с тях трябва да продължи но силно приветствам предложеното въвеждане на мита за ориз през следващите три години. вярвам че прогресивното намаляване на тези мита ще даде възможност на европейските оризопроизводители да се съвземат и да продължат да произвеждат качествен продукт. европейската индустрия също вече изпрати силни послания на подкрепа за предложената мярка. радвам се че макар по някои въпроси ние тук в европейския парламент да имаме различни виждания от комисията то в този случай днес и оттук успяваме да изпратим силен сигнал за подкрепа на европейското оризопроизводство. приветствам и решението на er благодаря на господин Неков. Госпожа Малмстрм от името на комисията. Уважаеми господа депутати, Камбоджа и Миянмар се възползват от много е, привилегии, свързани с е, нашата търговия. Това е основен стълб на нашата е, външна политика и намаляването на тарифите за, външни, за трети страни. Но независимо по правилата на общата схема за преференции, ние установихме общи митнически е, мита за е, стоки, които се внасят в обем, който представлява сериозна трудност за европейската индустрия. В случая комисията започна разследване по отношение на вноса на ориз индика от Камбоджа и Миянмар. И благодарение на това проучване стана ясно, че е, действително оризовия сектор в Европейския съюз е, е понесъл щати защото е значително увеличен обема от е, Миянмар, 100 000 тона от Камбоджа и 60 000 тона от Миянмар. Това е голям пазарен дял от 15 до 25%, от 0 до 6% от Миянмар. Вносните цени са много по-низки от европейските и за това европейската индустрия загуби и пазарен дял и продукция. Затова е необходимо да се наложат предпазни мерки. Затова и ще наложиме е, мино, е, мито. Цитират се съответните цифри. 125 за, е, на тон в, в третата година. Мерките ще дадат възможност на българския сектор, на, на извинете, европейския сектор на производителите да поемат малко дъх. Вчера бе прието решението и действително днес е публикувано в официален вестник. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар Малмстрем. Думата има колегата Ердес за две минути. Благодаря, господин председател, Моята страна, Унгария, е в така наречения европейски пояс на оризопроизводителите. Производството на ориз играе важна роля. То е по-особено, тъй като е по-трудоемко в сравнение с други видове производства и предоставя заетост в региони в затруднение. Освен това, оризопроизводството е от полза за околната среда и за почвите. Подобно на други селскостопански сектори и в сектора на оризопроизводството трябва да гарантираме на оризопроизводителите справедливи условия. Дъмпинговият внос на ориз от типа Индика от Камбоджа и Миянмар е в разрез с принципите на справедливата търговия. Приветствам този въпрос с искане за устен отговор. Призовавам комисията незабавно да започне общо разследване за налагане на защитни мерки съгласно член 22 от регламента за общата система на преференции. Господин Мамикинс. Uh, Уважаеми господин председател, благодаря, скъпи колеги, автори на въпроса. Вносът на рис от такива страни, особено Миянмар и Камбоджа, е вече чувствителен въпрос за Европейския съюз от няколко години. Производителите на ориз в Европа все повече е, дават да се чуе тяхното възмущение срещу този внос. Е, тук става дума за разпоредби ЕСП+. Знаете, че схемата за общи преференции има три е, цели, включително да улесни страните, които са в нужда, да развива устойчиво земеделие и помощ за економика. Ако вкараме е, клауза за спазване на човешките права в схемата за преференции плюс, това е необходимо, но е необходимо е да отчитаме и моралните въпроси. Да защото започваме да говорим за стандарти и за спазване на човешки права в Азия, едва когато се нарушат правата на производителите в Европа. Ние работиме по един преференциален режим и е, ние можем да даваме изключения, но не сме длъжни да го правим. Затова Европейската комисия трябва много внимателно да огледа как се прилагат споразуменията това е ключова, знакова наша дейност и не можем да се отклоняваме от ангажиментите си за спазване на човешки права, като даваме преференции на страни, които крещящо нарушават правата на работещите. Разбирам колегите, че да се премахне един преференциален статус е политически болезнено занятие, но ние трябва да сме сигурни и кое е правилното. Нека комисията се изпълни и дълга да бъде да осъществява надзор. Подобни преференции трябва да се дават само ако се подобряват в тези страни правата на човек, спазването на правата на човека. Комисията започна разследване през март за, по повод на вноса на ориз. Тук в парламента очакваме да има известна предсказуемост за производителите на Орис, защото залога е много голям. В Италия става дума над, за над 400 хиляди земеделски стопанства. Те е, имат оборот над 1 милиард евро и са сериозно защите, застрашени в момента. Освен това, Отнемането на статута на привилегировани страни е, ще даде възможност да се развиват и по повече продукти с добавена стойност в Европейския съюз. Благодаря. За две минути господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги позволете ми първо да поздравя колегата който е поставил този въпрос колегата неков. разчитам неговия въпрос като грижа, дължимата грижа която всеки един от нас трябва да изразява за защита на нашите производители без значение дали са от една или друга държава от членовете на европейския съюз. тези хора които работят създават брутен вътрешен продукт плащат данъци и в края на краищата издържат държавите и съюза като такъв да безспорно внасянето на каквито и да било стоки отвън включително стоката за която се говори ориза в случая трябва да се осъществява само и единствено при условия които не биха застрашили не биха поставили в риск местните производители. а в случая говорим точно за това внасянето на големи количества ориз от тези държави които са споменати в устния въпрос застрашават местните производители. условията на труд в тези държави спазването на човешките права за които говореше и колегата мамикинс съвсем очевидно не са на нивото на което ние поставяме условия пред нашите производители. всяка седмица тук разглеждаме десетки доклади засягащи точно тези две държави мянмар бирма или камбоджа. едновременно поставяме тези въпроси обсъждаме ги приемаме резолюции но същевременно с това приемаме и техните стоки които обаче застрашават и нарушават правата на нашите производители. затова уважаема госпожо комисар абсолютно задължително е да избегнем този двоен стандарт по отношение на третите страни облагодетелствани трети страни и да настояваме за това тези производители да спазват поне минималните стандарти които налагаме на нашите. в противен случай ние финансираме производители от други страни и обричаме нашите производители на много затруднения. те трябва да спазват всички европейски стандарти и същевременно не могат да се конкурират с по евтината стока внесена отвън задължително е, е, е въвеждането на тези мита. благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Джамбаски за две минути. Господин Джамбаски, ще отговорите ли на въпрос на господин Сошниш? Питайте. Имате думата, господин Сошниш. Хотям пана Благодаря ви много. Вие споменахте изисквания и стандарти и това е въпросът, който повдигаме, когато говорим за източноевропейски страни и западноевропейските страни. Мобилност, е, дъмпингови цени, свързани с мобилността. Няма ли елемент на лицемерие, когато се говори за тези стандарти, имайки предвид това, което се случва в Европейския съюз? Съгласен съм, уважаеми колега, че има, има двоен стандарт и лицемерие, когато говорим вътре в Съюза. Но в случая разговорът е за това да защитим интересите на унгарските производители, на полските производители, на българските производители. В този случай ние трябва да бъдем обединени около това да пазим нашите работни места вътре в държавите си. Е, иначе сте прав по отношение на двойните стандарти в Съюза. Благодаря. Thank you. Благодаря на господин Джамбаски за две минути. Госпожа Билбао Барандик. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. След взетите в сряда решения, приветствам Европейската комисия. Брюксел направи така, че да не си преварим ориза. Този испански израз се използва в много области, когато не се взема навременно решение. В случая Брюксел действа бързо и категорично бяха взети мерки за да се защити е, европейското селско стопанство от нелоялна конкуренция от трети страни. Използва се общата система на преференции. Така можем да се преборим с евроскептицизма. Можем да покажем на хората по места в регионите в Испания, Италия и другаде, че се използва трайно и ефективно клаузата за защита. Така им показваме, че само ако действаме заедно и категорично можем да се преборим срещу главоломно нарасналия през изминалите пет години внос. а, спадът в производството в Европа бе между 10 и 30% в зависимост от региона. Това се отрази върху маржа на печалбите и заетостта, а именно тези параметри са закрепени в регламента като критерии за задействането на мерките, за които бе взето решение. Така трябва да действаме тук в Европа. Трябва да отстояваме позицията на нашите сълскостопански производители в веригата на създаване на стойност. Трябва да ги овластим, за да участват в преработването, дистрибуцията и на други етапи. Приветстваме мярката. Ще се борим срещу евроскептицизма, като разпространим информация за тази мярка и като помагаме на селскостопанските си производители, работейки за обучение и иновация. Трябва също да отстояваме и ценностите си за социална и екологична устойчивост. Процедурна бележка. Имате думата. Господин председател, няма много тълпа в пленарна зала в момента и е, мнозина изказали се, аз няма да се присъединя към тях, отделиха доста време е, за изказването си. За това от името на народите в Европа мога ли да помоля да не сте толкова агресивни с чукчето, за да ограничавате времето на изказващите се. Просто не е необходимо. Дайте си сметка. Председателят, колега, винаги се опитвам еднакво да водя заседанията. Понякога правя компромиси, това е вярно, но ако политическите групи или председателският съвет бяха решили, че е по-добре да се предвиди повече време за този дебат, то са ще ли да го направят? Разполагаме с времето, с което разполагаме. То е разпределено между политическите групи. Въпрос на колегиалност е човек да се вмества в времето си за изказване. Не е допустимо да ви се дадат 3 минути за изказване, да подготвите изказване като за 8 минути и аз да ви позволя да се изказвате 10 минути. И има някои колеги, които биха се изказвали и до утре, ако човек не ги прекъсне. Сега няма да се изкаже колегата Бегин. Можем да продължим този разговор. Колегата Бегин не е тук. Думата има господин Елисен за две минути и половина. Voorzitter, dank voor het woord. Vandaag wordt eens te meer de onmetelijke... Благодаря за е, думата, господин председател. Много лицемерие има в Европейския съюз. Виждаме го и в парламента. Те, тук се гласува изключение за правата за ориза от е, Североизточна Азия и се сри на пазара в Европа. Производителите е, в Италия съответно се е, озоваха в ситуация, когато пазара бе наводнен с азиатския ориз вместо да се стимулира е, вътрешната търговия, да се стимулира сътрудничеството, ние е, създаваме кризи в е, собствените си страни. Нека да прекратим с тези практики. Стига да сме давали привилегии на развиващите се страни, стига сме разрушавали европейското производство, стига да прекратим подобни практики и нека да даваме право на тези, които имат най-много нужда от това и да се грижим за страните членки. А пък ако някой си е пресрочил времето с 10 минути, смятам, че трябва да проявявате повече гъвкавост. Напълно съм съгласен с колегата, който се изказа преди мен. Не съм строг. Опитвам се просто да подхождам еднакво. Вие сега се свършихте малко по-рано. Господин Яковчич иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли? Имате думата, господин Яковчич. Микро. Включете си микрофона, моля. Говорите за лицемерие, включително и в Европейския парламент. Добре, ясно какво искате да кажете. Но във вашата политическа група също се шири лицемерието. Господа Багин от Пет звезди не е тук. Никой не се застъпва за производителите на Орис от е, Италия. Не мислите ли, че и това е политическо лицемерие? Eh, Благодаря за въпроса. Лицемерието е, е, че вие задавате подобен въпрос. Тук е, в залата са 10 е, депутати. Аз се застъпих за италианските производители. Да, трябва да се застъпваме за тях. Сто пъти мога да кажа, че има лицемерие тук в парламента, а и в Европейския съюз. Приемат се разпоредби, които вредят и страните членки са напълно в състояние да се изключват двустранни и тристранни споразумения сами, без да имат нужда от шапка или чадър с които да сключват споразумения, които не са в изгода на всички. Благодаря, господин Сошниш, за една минута. Само тоже размавяме. Благодаря. Говорим е, за Орис. Има и други продукти, и други е, зърнени култури. Можем да поговорим и за други продукти. Ние искаме да защитаваме продуктите, но всъщност основното ни задължение е да защитаваме потребителите. Всъщност потребителите в държавите членки плащат по-скър по риск трябва да направим така, че цените да са по-низки. Цената е нещо, което се определя и от производителите. Ако, един, ако на един производител на ориз не е изгодно да произвежда ориз, да не произвежда, да произвежда нещо друго. Нека да мислим за потребителя, защото в случая става дума и за неговите интереси. Производителите извън Европейския съюз реализират печалби, но какво искате? Е, благодаря, господин Сошнис. И сега ще ме разкритикувате, но надвишихте времето си за изказване с 25% и това не е коректно когато колеги си надвишават времето за изказване, им, загасява, им изключвам микрофона, след това не им давам думата обикновено за синя карта. Господин Поспишил има думата. Е Благодаря, господин председател. Много интересен е дебата. Каква позиция да вземе Европейския съюз прямо производители на рис от трети страни? Слушах много внимателно госпожа комисара. Дали разбирам правилно, че комисията е решила да наложи митнически вносни мита. Естествено е необходимо да се защитят европейските производители, е, защото производителите от трети страни не са задължени да изпълняват всички стандарти и в областта на производството и трудовото право. Считам, че подобна мярка трябва да бъде много внимателно балансирана. Трябва да не забравяме и потребителите, естествено, които не следва да плащат повече е, по причина на протекционистичната политика на Европейския съюз. За мен проблема е много по-голям. Понякога тези страни, които изнасят ориз, нарушават човешките права. Неколкократно сме обсъждали положението в Миянмар. Необходимо ли е подобни страни да имат свободен достъп до нашите пазари за техните продукти? Според мен трябва да ги ограничим не по съображения за протекционизъм, а заради защитата на човешките права. Нееднократно сме говорили за стъпки против Миянмар. Говорихме за положението на рухингите. Властите направят нищо да ги защитят. Изобщо не обърнаха внимание на нашите резолюции. Затова е време да кажем на Миянмар – а Ако се държите така в областта на човешките права, ще ограничим ви на ориз в Европа. Това е съвсем ясен при Мир, одобрявам решението на комисията и нека да внимаваме в бъдеще, за да не става така, че да се налага излишен протекционизъм. Благодаря, господин Поспишил. Ще отговорите ли на въпрос на господин Яковчич? на господин Мамикинс, извинявайте. Господин Мамикинс, имате думата. Е Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да задам въпроса синя карта. Не разбрах точно позицията ви. От една страна казвате, че е, са свещени правата на потребителите, и е, щом е, се произвежда ориз, не трябва да се налагат ми, е, вносни мита. Но от друга страна, не е ли редно да се отчитат в какви условия се произвежда този ориз? После, е, задължени ли сме в Европа да приемаме подобни продукти? Е, в края на краищата ние трябва да защитаваме собственото си производство отговор. Не казах, че са свещени правата на потребителите. Комисията трябва да намери компромис между правата на производителите и потребителите. А в случая с ориза от Камбоджа и от Миянмар, трябва да се установи доколко производителите там изпълняват същите изисквания и стандарти, каквито производителите в Европа. Ако това не се случва, значи те имат предимства и трябва да бъдат наложени митнически нива. Комисията трябва да намери е, баланса между правата на производителите и потребителите. Благодаря за две минути, господин Неков. Господин председател, селското стопанство е консервативен и чувствителен сектор и ние трябва да го защитим. радвам се че повечето колеги от различни политически групи сме на еднакво мнение да защитим нашите производители независимо от сектора който е и да запазим високите стандарти в европейския съюз. отделно на това оризопроизводството в европейския съюз има хилядолетна история. културата играе важна част от в диетата на европейца и нейното отглеждане създава работна ръка за хиляди души. в тази връзка смятам възможността която съществува в сегашния програмен период държавите членки да могат да предоставят обвързана подкрепа за подпомагане на производителите на ориз за логична и необходима. последните развития в сектора ясно показват че секторът е чувствителен и е под риск. поради тази причина се надявам и в следващия програмен период и по конкретно чрез новата обща селскостопанска политика да може да се подпомага този сектор. подпомагането гарантира заетост и разбира се местни продукти които са полезни както за потребителите така и за местната икономика най вече в селските райони. бих искал да изразя огорчението на българските оризопроизводители че за периода две хиляди и четиринадесет две хиляди и двадесета г. оризът не получи допълнително подпомагане под формата на обвързана подкрепа това доведе до разораване на много от оризищата в региона където забележете от шестстотин години се е отглеждало ориз. тези площи бяха засети с малък брой от така наречените монокултури които след това биват изнасяни. така не се гради конкурентоспособност. въпреки малката тенденция на спад в консумацията в европейския съюз европейският пазар има още потенциал да расте що се касае до консумацията на европейски ориз. количествата на внос доказват това затова от тази трибуна призоваваме българското правителство да защити българските оризопроизводители и преработватели като им предоставя обвързана подкрепа най късно от началото на следващия програмен период. госпожо малмстром благодаря за положителните новини за митата. Благодаря, господин Яковчич, за една минута kratko izraziti podršku svim govornicima. Искам да изразя подкрепата си за всички, които се изказаха в подкрепа на европейските производители. Европейските производители би трябвало да бъдат защитавани от нелоялната конкуренция. Нашето производство трябва да стане по-конкурентно. Запознат съм с ситуацията в е, Италия. Е, знам какво се случва с тяхното производство, с е, техните проблеми и с исканията им е, към комисията. Много бях разочарован, когато видях, че тук няма никой от Италия, никой от италианските депутати, нито от пет звезди, нито от лигата. Когато комисията предприеме нещо положително, популистите не, не присъстват, защото не искат а, да чуят истината. А, а всъщност истината е, че комисия им, е- комисията им дава възможност да се защити производство на ориз в Италия. Благодаря на колегата. Няма колеги записали се за спонтанни изказвания, затова сега ще приключим дебатите с госпожа Малмстрем от името на комисията. Уважаеми депутати, при вас съм дебата, макар и малко закъсняло. Вие приканвате комисията да започне е, разследване, за да се види дали се увеличава вноса. Да, ние вече направихме това и установихме, че действително има голямо увеличение на вноса и че това вреди на европейското производство на ориз. За това сме решили да задействаме предпазните марки, мерки и да въведем тарифи. Тоест, вслушахме се във вашето мнение. В е, схемата за преференции се дава достъп до европейски пазари на много развиващите страни. Това е много важно за много страни и техните економики, включително Камбоджа и Миянмар е, в последните няколко години. Но има си и условия и предпазни мерки. И затова считаме, че мярката, която предприехме, е в добър баланс в защита на нашите интереси и дълга ни да помагаме на бедните страни посредством търговия. А, въпросът за човешките права също е паралелен. Не можем да ги наказваме за нарушаване на човешките права. Сериозни са безпокойствата ни за това, което се случва там. Комисията е започнала процедура за евентуално оттегляне на преференциите за Камбоджа. Уведомили сме Миянмар, че и с тях може да се случи същото, но това е процедура, която се движи е, по отделен път и е, с удоволствие ще ви уведомим как се развива. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар Малмстрем. Приключихме разискванията по тази точка. Протоколът от днешното заседание ще бъде представен на парламента за одобрение в началото на следващото. Ако няма възражения, текстовете, приети на тази пленарна сесия, ще бъдат предоставени на адресатите си. Прекъсваме пленарната сесия. Пожелавам ви приятен път. Благодаря също и на службите Закривам заседанието.